<laughs> да ви съобщя, че започвам, откривам заседанието. If I do it too strong, then it just you are surprised, but otherwise you don't hear me. So those of тези, които е, ще останат на заданието, моля, заемете местата си. Секретарят е последният, който трябва да внася безредие. Преводачите биха искали да ви съобщат нещо, така че е, присъстващите, моля, служете си слушалките, за да чуете е, изявлението на преводачите. След това ще продължим по същество. Преводачите държат да ви уведомят, че вече трета седмица продължава трудовия спор за новите работни условия, които бяха наложени едностранно. Независимо от множество отстъпки от нашата страна, Ръководството не направи никакъв опит да влезе във връзка с нас, за да разреши конфликта. По тази причина, със съжаление, ви уведомяваме, че няма да предоставяме допълнително време за превод днес и устния превод ще приключи точно в определеното време. Благодаря. Thank you very much. So I would like to start... Благодаря. Сега да започнем. Най-сърдечно приветствам с добре дошла госпожа Моника Панайотова, която присъства и беше с нас по време на пленарни заседания. Тя отговаря с досиета, които са важни за АВКО и благодарение на вас с някои от тях успяхте да се придвижим напред, така че без да бавя топката ще ви дам думата, след което ще чуете коментари и въпроси от колегите. Благодаря, госпожо Хюбнер, почаеми депутати и членове на комисията АВКО. Удоволствие е за мен отново да присъствам на заседание на комисията ви. Когато бяхме тук преди 6 месеца през януари, България започваше ротационното председателство на съвета. Тогава аз ви е, казах, че това се случва в интересни, вълнуващи е, времена, когато е, трябва да се вземат е, трудни, сложни и вдъхновяващи решения, свързани с бъдещето на европейския проект. Общо взето, през тези 6 месеца работихме над е, над 180 досиета, много от по много от тях, заедно с вас, Европейския парламент, успяхме да постигнем целите, които си бяхме поставили в председателската програма. Бих искала да спра вниманието ви на два важни момента. Първи е, са важните области, в които бе постигнат напредък. И в е, втората част от изявлението ми ще се спра на досиетата, по които работи АВКО и какви са резултатите. Няколко по-важни области, където сме напреднали. Това е цифрова Европа. Знаете много добре, че цифровизацията отваря вратите към и дава много възможности, но за да се възползваме в пълна мяра, трябва да е, подготвим е, индустрията, да адаптираме политиките си, да създадем необходимата инфраструктура. Благодарение на политическото споразумение между е, по политическо съоръжение по директивата за аудиовизуалните медийни услуги, е, е, кодекса и Берек. Сега сме една стъпка по-напред е, към постигане на целта. В социална Европа също стигнахме до важно споразумение по командированите работници и директивата в тази област. Това и в контекста на бъдещето на бъдещето на работата. Заедно си е, осъществихме общата цел да подобрим защитата на работниците и време да гарантираме свобода да се предоставят услуги в единния пазар. Работихме напрегнато в този 6-месечен е, период по Европейския стълб на социалните права и Корепер е, прие общия подход, е, който ще връчи, ще внесе в, на Свет Епско утре. Ключово досие тук е за баланса между личен живот и трудов живот, регламент 883 и прозрачни и предсказуеми условия на работа директивата за това. По време на председателството успяхме да постигнем пробив при договарянето на банковия пакет и сега имаме общ подход по мерките да се, за намаляване на риска в банковия сектор, което гарантира по-добър надзор и укрепва европейските банки. В областта на отбраната имаме съгласие между законодателите и е, което е одобрено на ниво посланици е, за европейската индустриална е, програмата за, индустриал, за европейска отбрана, което беше първата инициатива от своя от този род, както и пилотната програма за Европейския фонд за отбраната. Това е много важно за бъдещата отбрана и сигурност на Европейския съюз. Да спомена и перспективата за свързаност на Европейските Балкани. Това е конкретен приоритет на Българското председателство и аз съм убедена, че Българското председателство ще остане така в историята на председателствата с този конкретен приоритет, а именно Европейската гледна точка и свързаността на Балканите. Европейската перспектива, извинете. Нашата цел беше да потвърдим европейската перспектива за региона и да лансираме конкретни видими инициативи, които да подобрят физическото и човешки връзки е, в полза на гражданите и фирмите в Европейския съюз и региона. И мисля, че е, чрез, е, мисля, че чрез Софийската декларация, както и приоритетната програма, която е приложение към декларацията, е Европейския и среща на върха Европейския съюз Западни Балкани в София, постигнаха целта си да мотивират е, всеки партньор от Западните Балкани да продължи е, твърдо напред и разбира се, като получава подкрепа за своя, по своя път към Европейския съюз, в основа на, на заслугите, на постигнатото. Радвам се, че това ще си остане дългосрочен приоритет, е, споделени от нашите колеги от Австрийското председателство. Същия ангажимент са поели колегите ни от Румъния и Харватия. Така че, когато започвахме, имахме един много динамичен е, дневен ред и разчитахме до голяма степен на добрите междуинституционални връзки и открития е, подход на взаимодействие с Европейския парламент е, и комисията. Така че с вашата силна подкрепа на, е, на депутатите от Европейския парламент успяхме да изпълним, да постигнем ангажимента на е, е, нашето председателство да е, покажем, да дадем конкретни резултати за европейските граждани. Колкото до е, досиетата на АВКО, имахме доста такива и въпреки, че на пръв поглед тези досиета са доста технически и сложни от правна гледна точка, те имат е, голямо, важно значение за демокрацията и е, за демократичната легитимност на нашите политики. Така че успяваме да постигнем. Е, това са ключови инструменти за постигане на основната цел. Е, една Европа, която се фокусира върху гражданите и е, се движи от е, съображения, свързани с гражданите. Нека да използвам възможността днес да ви посоча важна добавена стойност на е, е, това, което направихме през тези 6 месеца и работата ни по досиета, които могат да бъдат групирани в три основни глави или три насоки. Първата е свързана с предстоящите европейски избори, втората с участието на гражданите и третата е така наречената глава, отнасяща се до общите и междуинституционални въпроси. Ще започна с досието, свързано с предстоящите избори за Европейски парламент. Успяхме да затворим четирте основни досиета в тази сфера, което ни дава възможност да се съсредоточим върху същността на предстоящите избори, а именно диалога, реалния дебат, дискусиите с гражданите на Европейския съюз и политики, които се отнасят до техните интереси и очаквания. Колкото до статута и финансирането на европейските е, партии, успяхме да финализираме преговорите – това беше една важна и своевременна реформа. Заедно ние работихме за е, да гарантираме е, това, че европейските фондове да се е, насочват към политически партии, които имат определени политически програми, които отговарят на нуждите на европейските граждани. Новите правила ще почват да се прилагат, правилата за финансиране ще започват да действат от следващата финансова година. Убедена съм, че този е, регламент ще внесе повече е, справедливост е, при финансиране и ще добресе за по-голяма прозрачност и изключване на наредности. Решението се очаква да бъде официално прието от Европейския съвет в края на месеца. По този начин ще гарантираме след Брексит да се осъществи пренасочване на места, което е, е процедура справедлива, почиваща върху обективни принципи и зачитане на договора, така че да ще гарантираме да няма загуба на места от е, никоя е, държава членка. Също времено ще създадем възможности на тези страни, които не са достатъчно представени, да балансират това своето представителство в Европейския парламент. Колкото до датите на европейските избори, датите е, са е, определени за е, между 23 и 26 май 19 година и решението на съвета отразява предпочитанията на Европейския парламент. Това решение дава възможност навременно и ефективно да се подготвят изборите във всички държави членки и разбира се според е, конституционалната уредба на всяка държава. Също времено е, залага една ясна е, времева рамка за подготовка и провеждане на предизборните кампании, фокусирана върху целите да се приближи Европейския съюз до своите граждани. По реформата на избирателния закон – Имахме дискусия по този въпрос през февруари в Страсбург, както може би си спомняте. И тогава аз казах, че си даваме сметка за това колко неотложен е този въпрос в контекста на предстоящите избори. Същевременно, по време на дискусията, аз казах, че се ангажираме да търсим съгласие в съвета по въпросите, по които е най-възможно такова съгласие. Не беше лесна задачата, но е, с удовлетворение трябва да кажа, че актуализирането, модернизирането на европейското е избирателен закон получи съгласие, единодушно съгласие в е, Корепер. Компромиса на българското председателство възоснова на работата, постигната от няколко предходни председателства, включва следните мерки. Засилване участието на гражданите в европейските избори, насочване на вниманието им към европейския характер на тези избори и е, предотвратяване на нередности при гласуването. Смятаме, че предложението съдържа един е, сериозен пакет от подобрения и дава възможност да се засили ефективността на системата за провеждане на европейски избори. Надяваме се Европейския парламент да даде съгласието си, така че промените да почнат да се прилагат е, своевременно преди следващите избори. Предвиждането на досиета, които допринасят за увеличаване на участието на гражданите и техния надзор. Тук е, става дума за инициативата за европейските граждани и регистра за прозрачност. Колкото до инициативата, за мен е удоволствие да е, обявя, че компромисното ми предложение по досието получи единодушно подкрепа в Корепер на 7 юни. Следващия вторник министрите ще приемат общия подход в съвета по общи въпроси. Знаете, че това е един от приоритетните досиета в така наречената съвместна декларация и се радваме, че нещата са доведени до тук. Списъка с добри новини не свършва тук. Днес е, вашата комисия гласува по доклада на господин Шефплин и аз съм, се радвам, че до края на председателството ни е, двете институции ще имат готови позициите си, които ще дадат възможност да започнем преговорите нещата вече няма да бъдат е, вече в наши ръце, имам предвид на българското председателство, но съм убедена, че нашите приемници от австрийското председателство ще продължат е, по конструктивния път, който поехме ние, с цел да се стигне съгласие, да бъде постигнато съгласие до края на годината. С удоволствие ще спомена по време на дискусията е, с вас, господин Шефлин, по, време, е, по, по повод е, е, е Дене на Европейската гражданска инициатива, че това е много важен е, инструмент за приближаване на гражданите до Европейския съюз. Ето защо подобрения в него е, са добре дошли. Подобрения, които ще го направят по-достъпен и по-разбираем за гражданите. Е, ревизирания регламент ще се реална възможност гражданите да засилят своето чувство за принадлежност на Европа, да дават е, своите идеи за бъдещето на Европа и да градат Европа, каквато искат да бъде тя. Прозрачност, регистър за прозрачност. В началото на, на нашето председателство започнахме преговори е, с е, трите институции. Госпожа Хъбнер участваше активно в тези междуинституционални преговори. Започнахме е, преговори на техническо и политическо равнище. В духа на сътрудничество председателството проучи възможността да засили ангажираността на съвета допълнително, като е, се съобразява с волята на 20 28-те в мандата, който са и дали. В резултат ние успяхме да напреднем от е, насърчаване на държавите членки към политическо е, е, ангажиране чрез изготвянето на проекто политическа декларация, което бе подкрепено от голямото мнозинство на държавите членки. Въпреки трудностите, успяхме да намерим конструктивен тон на политическото заседание в Страсбург миналата седмица. При следващите спърки, стъпки ще можем да постигнем едно е, юридически е, добре подковано решение, като отчитаме конкретно конкретната природа, конкретния характер на трите институции. И съм убедена, че всеиските ни колеги ще продължат конструктивно работата ни в следващата година, в следващата половина, полугодие. Сега досиетата в е, областта на общите институционални въпроси. Е, съвета прие е, частичен общ подход по всеки от двете предложения е, така че началото на триалога е, ще започне в края на нашето председателство, колкото да критериите за отграничаване на делегираните и е, актове по изпълнение, българското председателство се ангажира в интензивни преговори по критериите за отграничаването им и напреднахме доста по редица въпроси. Нашите австрийски колеги, разбира се, ще продължат работа по това досие. Колкото до правото на анкета на Европейския парламент. Е, на 14 юни имахме ползотворна среща с вас, госпожо Хюбнер, и с е, е докладчика господина Тондо. Той е, представи своя нон-пейпер и трябва да ви уверя, че съвета ще продължи да работи конструктивно по това досие. Както казах преди, това е сложно от правна гледна точка досие е, с много политически деликатни моменти в него, което заслужава наистина по здълбочен анализ. Обедена съм, че австрийското председателство ще положи сериозни усилия да напредне по това досие. В заключение да ви кажа, че постиженията ни сочат, че сме направили всичко по си да придвижим програмата напред е, в е, последните 6 месеца. Но е, знаем всички добре, че никой се не може да успее само, така че сме благодарни на парламента за силното парламентарно измерение на нашето председателство и добрите отношения с Европейския парламент. Използвам възможността да благодаря на моя екип в София, Линка, Стиляна, Наталия и е, целият прекрасен екип е, в е, е, постоянното представителство тук в Брюксел и специално на генералния секретарият и на Женевиев – Бих искала да благодаря и на вас, госпожо Хюбнер, и на всички членове на комисията АВКО за вашето, е, вашия положителен, много конструктивен подход, откритостта ви е, и готовността да взаимодействате. Е, и това наистина е в духа на, на мотото на нашето председателство Съединението прави си. Благодаря. Джордж има думата. Благодаря. Позволете да ви поздравя за изключително сериозната работа, която предприяхте. Мисля, че сте готови за почивка, е, наистина заслужена в края на председателството. Много ви благодаря лично от мое име за цялата подкрепа, предоставена на е, Европейската гражданска инициатива. Е, наистина радвам се, че се движим в график и австрийците ще поемат, надявам се, и на следващото пленарно заседание в тяхно председателство ще можем да се радваме на добри резултати. Сега редица въпроси, които вие упоменахте във връзка с управлението на високо ниво. Това всъщност е основно задачата на нашата комисия Цифрова Европа. Бихте ли казали нещо по въпроса за поверителността, индивидуалните права в тази насока и в цифровия дневен ред? Въпросът с фалшивите е, новини изиграха роля. И как се защитаваме наистина от тази уязвимост? Е, различните истории, които се разпространяват по един радикално нов начин, според мен. Това е първият ми въпрос. На второ място, във връзка с развитието на отбраната, изключително важна област, и нова, според е, мен. Какъв надзор се предвижда? Защото действително това е нова област. Какъв парламентарен политически надзор се предвижда? Дали се мисли по този въпрос, би ми било интересно да чуя. На следващо място споменахте и свързаност на Западните Балкани. Виждал съм този израз. Какво означава свързаност в този контекст? Аз разбира се знае какво означава тази дума свързаност но а, някакъв нов начин за свързане с а, Западните Балкани, само за Западните Балкани ли въжи това, или Западните Балкани и 27-те държави членки на Европейския съюз. По някакъв начин обвързвали се с разрешаване на спорове някои, например, представители на Западните Балкани или държави членки, ако имат известни търкания, ако възникне някакъв спор. Как се урежда това във връзка с свързаността? Благодаря. Наистина, това не е замяна на разширяване, тази дума, предполагам. Заповядайте. Благодаря, министра. Благодаря, Госпожо министър, е, госпожо председател, на първо място позволете да благодаря от името на нашата група социал-демократите. Ние сме на мнение, че българското председателство действително е, подходи много внимателно – и постигна значителен успех. Това е истината. Не само в областта, в която нашата комисия има своята компетентност, но в много други области. Например, пакета за възобновяема горива. Изключително интересни постижения. Госпожо министър, всички сме с впечатлението, че българското председателство вложи много усилия, работи здраво и постигна значителен успех. Обаче, Позволете да задам няколко политически въпроси, които не са точно свързани с вашата действителна работа, но би ми било интересно да чуя какво прави съвета в тази насока и какво мислите вие, защото по принцип в парламента се счита, че има някои много важни въпроси, които чакат решението си и има разлики между държавите членки. Разбира се, Европа работи по този начин, но има въпроси, които, както лекарите биха казали, просто някакси като че ли остават на страна. Миграцията. Разбираме, че има спешно заседание тази неделя, но като че ли се намираме на ръба на скалата и в съвета, и вие като в председателство, мисля, че много добре осъзнавате, че в парламента съществуват нагласи че има наистина много е, важни аспекти, по които някакси буксуваме, например е, економическия паричен съвет или пък е, съюз, или пък някои други аспекти, някои други предложения в областта с борбата с данъчни измами, злоупотреби, конкуренция между държавите членки има застой. Така че в тази насока бих желал да подчертая, това състояние на, на нещата и да се възползвам от а, факта, че сега чуваме заключенията на българското председателство, да ви попитам какво мислите по този въпрос. По-нататък. Във връзка с а, работата на е, АВКО и избирателната глава е изключително важен сегмент от нашата работа, политическите партии, датите, разбира се, изграждането на парламента и избирателния закон. Но, а, освен това, бих желал да кажа, че парламентът в тази област – има конкретни искания във връзка с избор, избирателния закон, които не са включени в окончателното споразумение. Например, начина по който се избира председателя на Европейската комисия. Ние в парламента искаме да изразим, че позицията, че именно парламента избира председателя на Европейската комисия. И по този въпрос мисля, че създаването на един принцип е, е факт и не искаме да отстъпим от него. Госпожо министр, благодаря за съданието, проведено миналата седмица. относно правото за разследване от парламента. Ние очакваме резултатите, които ще бъдат постигнати в австрийското председателство, защото все още сме на... се надяваме, че съвета би желал да участва в диалог по тези въпроси. Въпреки, че има добра воля, все още нямаме резултати. И така, господин Гиголт, разбира се, и след това ще дам думата на а, вас, госпожо министър. Моля, на по-кратък бъдете. Съвсем накратко. Благодаря, госпожо министър. Два конкретни въпроса. В рамките на регистъра за прозрачност и преговорите, ние разбрахме, че 20 държави членки изразяват желание пред вас като председателство – да бъдат включени в този регистр за прозрачност – за срещи само с съответно представители, които е, по този начин проявяват интерес. Така че бихте ни казали кои са тези 20 е, държави членки, които са съгласни да постъпят по този начин. Или по-скоро кажете у нези 8, които не са искали да се присъединят, за да е, спестим време. И на второ място в доклада по отчетност и прозрачност се призовава съвета да разработи кодекс на поведение за членовете. Дали има напредък и дали сте инициирали напредък по този въпрос? Другите институции в ЕС имат подобен кодекс. Надявам се, че и съвет е готов за него. Благодаря. Госпожо министр, надявам се, че бих могла да ви дам повече време, но за съжаление е, не разполагаме с повече от време. Имате думата, разбира се, сега. Um, uh, Започвам с въпросите на господин Шопфлин. Относно цифрова Европа, съюз на отбраната и свързаността на Западните Балкани – Цифрова Европа. По този въпрос ние много работихме под досиетата, които вече упоменах по време на своето изказване, за да бъдем една стъпка по-близо до приключване на цифровия единен пазар. Защото е изключително важно е Европейският съюз да може да отговори на новите реалности и на предизвикателствата пред нас във връзка с промишлената революция 4.0, новите реалности – Ние отбелязахме значителен напредък във връзка с електронния кодекс и БЕРЕК, както и аудиовизуалните медийни услуги и директивата за тях. Що се отнася до фалшивите новини? Знаете, че специална група експерти бе създадена, инициатива на комисар Габриел и те работят по тази тема и е, в София ръководителите имаха пространна дискусия по цифровите въпроси, но също така в по-общ план – бяха разгледани и въпроси за изграждането на европейската економика на данните, как да, да се подобри ефективността на данните в Европа, като времено се гарантират високи стандарти на закрила, как да се даде тласък на новаторството и да се гарантира пробив в тази област в Европа. Заключенията на Европейския съвет всъщност отразяват констатациите и резултатите от този важен дебат. Що се отнася до отбраната? Преди 10 години бе немислимо, че е, Европейския съюз може да отбележи такъв напредък в тази област. Много добре си спомням разискванията, проведени в парламента на времето когато в комисията СЕДЕ разисквахме въпроси за бъдещето на Европа, повече или по-малко Европа, а сега вече има конкретни резултати във връзка с отбранителната политика, ПЕСКО, с конкретните проекти между държавите членки са факт. И споразумението постигнато с Европейския парламент относно програмата за промишлено развитие, което ще даде възможност за стартиране на Европейския е, фонд за отбраната. Що се отнася до финансовите ресурси? Е, голямата дял ще дойде от европейския бюджет за това – но не съм а, наистина в състояние да кажа дали това ще бъде така. Всъщност въпросът е, че логиката ще бъде по същата процедура, начина по който се освояват европейските средства в а, а, комисията по отношение на съответните комисии с конкретен експертен опит в тази област, но парламентарният надзор на европейското финансиране на национално и европейско ниво е изключително важно, за да гарантира, че всяко едно евро в Европейския съюз е, целесъобразно се използва и така наистина ще спечелим доверието на нашите граждани по отношение на онова, което правим във връзка с европейските политики. Свързаност на Западните Балкани. Изключително важно беше за нас да насочим вниманието си не само на европейската перспектива, а и на различните етапи от преговорите, защото шест страните от така наречените Западни Балкани, които се намират на различно ниво от европейския си път. За нас беше много важно да поддържаме, да запазим мотивацията им за да се постигне стабилен напредък. Много добре знаете, че перспективата за Европейския съюз и политиката за разширяване се основава наистина на подхода на постиженията и достоинствата и дневния ред на Европа всъщност е а, е, програма на реформите. Но за нас беше много важно конкретни проекти да се разработят с видими резултати в интерес на гражданите, на стопанската дейност с голямо въздействие, за да се стимулира мотивацията им за бъдещи реформи в региона. Така че, що се отнася до свързаността, вниманието ни е насочено към различни измерения – енергия, транспорт, инфраструктура, образование, хора до хора, свързаност – можете да видите всъщност целият обхват от конкретни проекти, в програмата София при приоритети, което е приложение към декларация от, от София и там всъщност е практическото измерение на нашето предложение. Ние започнахме на 17 май с конкретното подписване на меморандума за разбирателство с Сърбия – също така връзката, газовата връзка между България и Република Сърбия и подкрепата, декларацията за подкрепа за цифров дневен ред в региона. Що се отнася до въпросът на господина Тондо? Наистина благодаря ви за любезните думи и положителната обратна връзка. Отчитам позицията изказана от вас, но знаете, че Темата вече не е в ръцете на председателството. Прави сте, че постигнахме много във връзка с енергийния пакет. Днес сутринта всъщност е, ние преговаряхме до 4.30 и постигнахме съгласие за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, директивите във връзка с е, също регламента за управление и АЦЕР. Що се отнася до регистъра за прозрачност? Знаете, че трябва да говоря от името на 28-те държави членки, така че в момента не съм в състояние да посоча кои са тези 8 държави членки, които предстоят да бъдат допълнително убеждавани, но процесът е в ход. Ако има реципрочност от е, трите институции, които преговарят на масата на преговорите, мисля, че наистина е, и останалите държави членки могат да бъдат убедени. Много важно е да се постигне напредък в рамките на австрийското председателство. Най-важно е, че трите институции разполагат с волята, необходимата воля, за да се е, придвижи темата напред. За кодекса на поведение – е, на ранен етап е, е работата, за да го може да коментираме това. Сега сме се съгласили по приложното поле, е, регистъра за прозрачност и след това ще бъде в рамките на дискусията всичко това във връзка с правната архитектура Кондексът е включен в този дял от преговорите. Мисля, че като цяло обхванах въпросите, които ми зададахте. Много благодаря за сътрудничеството. Председателката, много благодаря, госпожо министър. Е, виждам наистина как колегите ви поздравяват. Благодаря за е, вашата открита позиция, за сътрудничеството. Вие сте имали открита позиция към Европа Европейския парламент наистина е, внушително и добро председателство. Поздравявам ви, благодаря. Thank you. Thank you. Thank you very much. Um,

Uh, dear colleagues, we have extremely limited time because half past, uh, no, 6.45, uh, I'm sorry, I, I misread my, so we have time to... Колеги, до 6.45 имаме време, за това призовавам е, всички ви, ако ще правите дълги презентации, няма да имаме време за отговор. Благодаря на господин заместник председателя на комисията да отдели време точно когато заседава нашата парламентарна комисия. Даваме ви думата за водни думи и след това ще преминем към въпросите. Благодаря. Госпожо председател, може би е, е, говорите за 4,45, а не 6,45, нали? Um, well, thank you very much for, for this invitation. и нас. Благодаря за поканата много навременно. Защото е, трябва да предоставим на нашите граждани резултатите, които им обещахме на, преди изборите. Много е, е, се радвам, че има споразумение между политическите партии за състава на Европейския парламент и ще има и ограничена реформа на избирателния закон. Преди следващите европейски избори ще има и тристранен регистр. Това е по темата прозрачност. Моето мнение е, че е необходимо да бъде задължителен този регистр, където да въжат прости принципи. А ако сте регистриран, ще имате достъп. Ако не сте, не можете да упражнявате лобистка дейност пред трите институции. Мисля, че това е и основата на, европейс... на предложението на комисията. Ние прилагаме този принцип вече няколко години и той действа добре. И другите е, институции трябва да го направят. Тоест, е, срещите на евродепутатите и на представителите на съвета. Не става дума за това да се преговаря и с специален мандат и от страна на парламента или на съвета. На 12 юни е на среща с трите институции поехме ангажимент да вървим напред по тази тематика и е, да не се губи възможността да работим е, за прозрачността, която очакват от нас гражданите. Аз бях парламентарист в, нашето, в нашия парламент в Нидерландия. И е, за мен е изключително важно да има тази прозрачност. Е, факта, че това се изискваше от мен е, за всяка среща с лобисти, не ме остави с чувството, че съм ограничен да поддържам контакти с избирателите си. Аз идвам от регион, където се очаква те да могат буквално с ръка да ме докосват. Хората знаеха къде да ме намерят. Знаеха в кой час съм на разположение, но винаги, ако някой се срещаше с мен, който е, представлява определен интерес, регистрирах е, срещата и я оповестявах. И в такъв смисъл никога не съм се чувствал ограничен в, е, на поста си на избран представител да имам някакви такива ограничения от това, че съм поел задължението да оповестявам срещите си с лобисти. Смятам, че същото може да направи Европейския парламент и се надявам да можем да имаме напредък. За защита на подаващите сигнали. Това е също много важен момент за прозрачността. Комисията излиза с предложение през април излезе с него за подсилва режима на европейско ниво да има борба с корупция, с измамите и да се гарантира свобода на медиите. Журналистите, за тях е изключително важно да са сигурни, че лицата, които разговарят с тях по теми от публичен интерес, ще бъдат защитени по закон. Предлагаме много високи общи минимални стандарти е, за тези, които подават сигнали за нарушения и специално нарушението на европейското законодателство е може да нанесе сериозни е, щети, затова трябва да бъдат защитени хората, които подават сигнали. Надяваме се, че ще продължим с преговорите. Е, за Европейската гражданска инициатива много се радвам, че има напредък по предложението. Благодаря на вашата комисия и на господин Шопфлин за отличното сътрудничество. Нашите цели са толкова високи, колкото и вашите. Искаме да е лесно да се ползва, да е лесен достъпа до Европейската гражданска инициатива, да има възможност и гражданите да я подкрепят, независимо от това къде, е, в коя страна пребивават, е, включително да се подписва тя с е, електронна идентификация. Това ще допренесе и за демокрация, и за законност, и за да стигнем до едно следващо ниво, трябва именно да дадем тази възможност. Европейските граждански инициативи, които са постигнали 1 милион подкрепещи, имаха сериозно отражение. А, примерно за достъпа до питейна вода и други са точно примери. Нека се опитаме да постигнем сходни резултати. За децентрализираните агенции едно от последиците на Брексит бе, че се наложи бързо да се е, избере седалище за агенциите, които в момента са в Обединеното кралство. От март следващото година те ще започнат да действат от Париж, в Париж и Амстердам. Огромен беше натиска на времето, използва се специална процедура за избиране на седалището, плюс обикновената законодателна процедура да потвърди а, този избор и да се даде правна сигурност при смяна на седалището. Парламентът иска да бъде ангажиран в процеса на, сел... Е, на селекция. Това е въпрос, който трябва да се реши между парламента и съвета. Комисията не е тази, която предлага къде да бъдат е, седалищата. Не би следвало да има пречки пред процеса за преместване. Необходимо е, е служащите в тези агенции трябва да имат необходимата подкрепа, ако се наложи да се местят с семействата си в съответната страна. Много е важно да се осъществи тази подкрепа за местещите се от Обединеното кралство агенции, възможно най-скоро. Благодаря. Думата има сега господин Шоплин. Благодаря, Данута. Добре дошъл на господин първия заместник председател на Европейската комисия. Благодаря и за любезните думи за Европейската гражданска инициатива. Действително, много добро бе сътрудничеството. Благодаря и на вас и на вашия персонал. Имам един единствен въпрос и той не е лесен – Абсолютно е, приемам необходимостта да бъдат защитени подаващите сигнали, но има два проблема с е, контрола. Първо, как да се опазим от това да бъде подадена злонамерена е, информация. Тук се свързва проблема с проблема за фалшивите новини или така наречената дезинформация. И после, е, лицата, които оценяват информацията, информацията никога не е достатъчно твърдо ясна. Винаги има някаква сива зона. И е, може би някой казва, аз си мисля, че подавам сигнал, е, мисля си, че нещо ужасно злопотреба има, но всъщност може да се окаже, че подобна информация се подава абсолютно злонамерено. Как можем ние да гарантираме, като част от целия процес легитимността на институцията на, подаващите, на подаването на сигнали. Благодаря, Мерцедес Брес от името на социалистите. Да, да, най-общо казано от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Много благодаря на господин заместник председателя на комисията за присъствието му тук. Сега в последния етап на нашия мандат – Имаме в момента много теми, е, с които трябва да се занимаем. Трябва да приключим за въпроса за избирателния закон. Много неща се случват е, в междуинституционалните преговори. Освен това, е, работиме и по доклади за изпълнение. Аз лично отговарям за доклада за политическия контрол е, на парламента над е, надзора, осъществяван от комисията. Господин Ламасур също работи по сходна тематика. Няма да говоря от негово име, но той се занимава с прилагането на практика и начина по който функционира засиленото сътрудничество. Това е още една тема, която ще бъде разглеждана в подробности. Тоест, как в бъдеще да се използват в по-добра мяра е, договорите, и е, евентуални бъдещи реформи на тези договори. Що се отнася до темата политически контрол над надзора, осъществяван от комисията, искам да разбера от така по вашия опит, има ли някои аспекти, които са прекомерни или недостатъчни в, така, по темата мониторинг или надзор. Ние едва сега започваме с работата по доклада, така че не мога много да коментирам, но ми е интересно да чуя вашият опит. В един момент председателят на комисията Юнкер каза, че парламента е източника на демократичната легитимност. Може би не се говори достатъчно по тази тема, а именно правомощията да упражняваме мониторинг над надзора. После, агенциите. Доколкото разбирам, тези две агенции, които се преместват от Обединеното кралство, начина на вземане на решение за тяхното седалище бе такъв, че парламента, независимо, че е със законодател, се озова в процеса твърде късно. Eh, non, non molto trasparenti. E mm, per questo noi abbiamo... Освен това, никак не е ясно така как бе направена тази селекция. Нямаше достатъчно прозрачност. Мисля, че е необходимо подобни този казус да се изчисти, за да е по-ясна на положението в бъдеще. Ако се налага агенция да се премести от едно място на друго, да речем агенцията, която регулира трудови въпроси, бихме искали ние да можем да правим предложения които да бъдат отчитани. А не е, и то в началото на процеса, а не е, след това да се създават проблеми. Та, имайки предвид вашия личен опит, е, може би имате какви предложения да ни направите. Аз не съм докладчик, но съм един от тези, които предложиха да бъде изготвен съответния доклад. И ние също се базираме на опита си до сега, изготвяйки този доклад. So, uh, first... Благодаря. Господин Тимерманс, много ни е приятно, че сте тук отново. Е, не крия, че споделям вашите схващания за uh, регистъра по прозрачност. Не съм сигурен обаче, че искам избирателите да ме пипат с ръка, но може би в Холандия това е по-допустимо. А по темата на доклада, както знаете, трудно тръгна моя доклад, но накрая бе одобрен с голямо мнозинство. И с нетърпение очаквахме вашата реакция, защото някои от въпросите бяха е, отправени директно към комисията. И реакцията е, към доклада по собствена инициатива, сега не говоря само за регистъра за прозрачност, там в момента преговаряме, няма да засягам темата. Но всички останали въпроси, на тях. On one of the issues we opened with a large majority of that house and these were not the controversial ones. Получихме доста незадоволителни органи, е, отговори, извинете, като част от тези въпроси далеч не будеха противоречия. Може би би трябвало да направите така, че да отчетете нашите загрижености. Примерно, що се отнася до информация за е, поетични въпроси и е, прозрачност. Цялата тази информация е разпръсната по различни сайтове. Сега сте направили един е, сайт с много линкове към други но реално няма едно място, където ефективно, лесно, бързо, небюрократично да си е, почерпите тази информация. Вие сте именно застъпник на подобен подход. Нека да направи нещо комисията. Второ, кодекса за поведение на комисията. 2000 в 2000-та година имаше е, бяла книга и там се предлагаше да има комисия по етика междуинституционална. Сега е, парламента така дава сигнали, че е готов, комисията готова ли е да приеме подобно предложение? А, въпроса с е, корупцията също буди сериозно притеснение. Ние е, винаги сме били за това да се присъединим към Греко Юнктат. От 2008 вече 10 години се говори за Ункак, за Грехо от 2012. Но когато трябва да се е, мине през процеса на оценка, за да се присъединим, все още нищо не правим. Може ли да ни кажете някакви резултати ще има ли? кога ще направиме оценка на нашите собствени е, процедури, свързани с корупцията. А що се отнася до е, страните членки, виждам, че има резултати по конкретните препоръки за страните. Поздравления за това. Но е необходимо да има публична оценка на мерките, които предприемат страните членки за борба с корупцията. И тук не бива да визираме само някои е, страни членки и само малки страни членки. Проблеми има и в големи, примерно това, което включително и в моята страна. Скандала Дизелгейт, е, подкупите за източни екс-съветски републики и така нататък. А, необходимо е да има оценка а, за публичните мерки във всички страни членки, тя да е систематична, за да не се получава така, че има различен подход към различните страни. Освен това, а, настояваме да има по-хоризонтален подход към е, агенциите, особено що се отнася до назначаването и освобождаването на директорите понякога... Имаше е, данотахубна оглавяваше комисия за институциите и там се изтъкна именно необходимостта да има хоризонтален подход за повече прозрачност и демокрация в агенциите. Това е проблем, е, по който има какво още да направи комисията, за да засили и демократичните права на Европейския парламент. После неодавна излезе решението на съда Декапитани срещу Европейския парламент за прозрачност. Ние настояваме тези документи да са на равна нога с останалите. Гражданите могат да искат подобни документи от парламента, но необходимо ли е всяко НПО да иска е, достъп за всеки отделен документ. Не е ли редно да има възможност те систематично да бъдат публикувани, а е, не да направиме така, че неправителствените организации да ни показват, че не спазваме закона, както се случи с решението на съда. После експертните групи, които представляват економически интереси. Там има разлика е, е, между научните среди и лобистите. Във вашия подход не виждам обаче достатъчно прогрес в това отношение. И накрая е, доклада на Силви Голар за прозрачност и отчетност на международните институции. Там се съдържат много ценни препоръки, но много малко е направено, особено по отношение на а, това как се представя Европейския съюз, обикновено през комисията, за да се настоява тези международни органи да имат високи стандарти на прозрачност и отчетност. А, би следвало да има специален режим – така че да бъде ангажиран парламента в това отношение. Тоест, съвсем накратко казано, става дума за много важни въпроси, съвсем не е, странични такива. И аз бих приветствал по-активния подход на комисията. Може би днес може да ни изненадате, господин комисар, като ни кажете, че на някои от тези въпроси можете да отговорите положително пред е, парламента. Благодаря ви и очаквам вашите отговори. Силви Кауфман. Благодаря, господин комисар Тимерманс. Добре дошъл. Искам да засегна една тема, която не повдигнахте. Е положението в Унгария. Както знаете, тук е, работим по доклад за случващото се в Унгария – и е, ние ще излезем с становище като парламентарна комисия. Два коментара. Доколкото знам, в момента тяхното е, събрание приема закона за Сорос, където е, се въвежда ново нов е, престъпен състав, улесняване на незаконна миграция. Тоест, предвиждат се мерки по наказателно право за всички лица, които извършват дейност, която дава възможност на лица да е, търсят обежище или да вкарват е, в страната незаконно, за да търсят после разрешение за престой. Тук се предвижда и мониторинг по границите, разпространяване на информационни материали и изграждане на мрежи. Искам да ви попитам, вие ще разгледате ли този е, закон, който се приема сега в Унгария? И е, готови ли сте да започнете с процедура за нарушения в случай, че закона нарушава европейското е, законодателство? И един въпрос, свързан с едно интервю на, Евро... на унгарския правен министр, който каза, че съдиите, ако тълкуват закона е, по начин, който е различен от намерението е, на закона, означава, че това е много недемократично. Може ли е, да се съгласим е, една страна да дава мнение за това как могат да интерпретират законите е, служителите в системата, съдебната система? Може ли да коментирате също и работата на специалната група и какви са резултатите? Сега имате почти половин час да отговорите. Заповядайте. Да, но имам и много въпроси. Ще се опитам да отговоря. Не съм сигурен, че ще мога да отговоря на всички, но ще е, направя максимума. Започвам с въпросът, господин Шепфлин, за сигнализиращите за наредности. Разбира се, намерението ни е да е, закриляме само е, такива, които го правят е, добронамерено. Колкото има предложение за борба с и предотвратяване на злонамерено сигнали, като разбира се всичко почива върху принципа за невиновност, правото на ефективна, на търсене на правна защита и е, справедлива е, съд. Това е много странен подход. Какво правим? Е, очакваме от организациите да имат вътрешна система на докладване. Хора, които виждат е, нередности, да докладват първо във вътрешен план. Значи това е първият е, ред. Някой е сигнализира нередност, който види нещо нередно, трябва да сигнализира първо във вътрешен план. След това вече да се обърне към съответните органи и след това журналист, към висшестоящите, след това към журналисти или медиите. Това е, е така, това са няколко филтъра, които е, пречат на злонамерени твърдения. Само при увереност от страна на сигнализиращия, че когато докладва пред висшестоящите, е, проблема ще бъде сметен под е, килима и е, потуш, потулен, тогава вече той има основание да се обърне към медиите или някаква организация. Аз собствено не съм, не се притеснявам толкова от този проблем. Винаги, това е въпрос на преценка, в крайна сметка. Дали предвид е, обема на проблеми, които обикновено се изваждат на, на е, светло, те понякога не изискват непременно защита. Разбира се, е, съществува риск някой да не съществува риск да не да, се случи някакво злонамерено, да, да се прокрадне някоя злонамерена е, информация, но наистина сигнализиращите последните години, тези, е, за които знаем, е, са проявили невероятен кораж, смелост и те плащат с е, много висока цена. Загуба на работното си място или едни безкрайни проточени правни спорове съдебни спорове, така че аз съм склонен да си мисля, че някой, който е достатъчно смел да влезе в тази роля на сигнализира за редности, си дава сметка за опасностите и разбирам е, какво притеснява господин Шъпфлин. Е, има смисъл, да, е, това, което казва, има и риск от злонамерена информация, но аз мисля, че нашето предложение съдържа достатъчно гаранции, така че да се сведе до минимум подобен риск. Аз лично не бих е, се чувствал удобно да коментирам е, какви са най-добрите начини и средства за Европейския парламент да, да контролира комисията и действията на комисията. Е, попитахте ме за опита ми през последните няколко години в това ми качество. Основата на нашите взаимоотношения е залегнала в договора. Това, което ме озадачава, обаче, и това е нещо, което ще се развие в едните години, че ние твърдим, че сме политическа комисия, а когато поемем, вземем политическа позиция, като коментираме на някакво събитие в държава членка, изведнъж е, в очите на хората ние ставаме това, което синът ми казва сутрин, когато се шегува с мен върху, е, при, при чаша кафе, едни безлични, неизбрани бюрократи. Мисля, че тук работата е в развитие, нещата са в развитие. През последните няколко години аз е, е, гледах на отчетността си пред вас, като сравнима с отчетността, която имах като външен министр по отношение на Холандския парламент. Т.е. при отчетността чувството на политика е сравнимо до голяма степен. Зная, че това, което предлагаме ние, не може да разчита на, на мнозинство подкрепа на мнозинството в Европейския парламент. Ако е така, нещата не са наред. Но, разбира се, има и други фактори, като съвета, аз мисля, че ние носим колективна отговорност да търсим начини да, да подобрим това положение. В интереси на парламента и на комисията е да развива тези отношения в положителна посока. Защото ако се върнем към последните 4 години, повечето от пробивите, на които сме били свидетели, повечето от случаите, когато сме правили пробив и сме успявали да убедим съвета, е било ясно, е, е било, защото е имало явно намерение от страна на мнозинството от парламента и комисията. И мисля, че това е пътя. Разбира се, това ме връща и на въпроса, един от въпросите на господин Гигъл. Естеството на наша работа. Комисията предлага, разгледателя решава често е толкова далеч от това, което виждат е, гражданите на национално равнище, начина по който работят техните правителства и парламенти, че понякога ние имаме проблем с това как да обясним, да обясним как е, функционират е, институциите, че този парламент е в различна позиция сравнение с националните. И триалозите са ефективен начин за вземане на решение в тази сложна среда един Европейски парламент толкова шарен е, като състав, плюс е, толкова много държави членки сега риска в триалозите е, че се създава един вътрешен, задколисен свят, който хората не могат да проникнат. И това вече понякога е някакси е, против интересите на, на съвета и на парламента, защото хората се оплакват от непрозрачност и така нататък. От една страна трябва да решаваме за ефективността на системата, от друга страна е, съществува риска, че тя не е достатъчно прозрачна и хората не могат да видят какво точно става. Но трябва да кажа, възоснова на е, решението на съда по капи, делото капитани, е, е комисията не е така господарен на този е, триалог. Тя не би попречила на повече, за повече прозрачност, но не би пък и повела кампанията за повече, е, не би е, натискала с законодателя за повече прозрачност. Това е във ваши ръце. Ние не, тук не можем да имаме водеща роля. По въпроса с агенциите. Единственият призив, е, който имам, напълно разбирам какво каза господин Пресъл. Аз си давам сметка какво стана през последната година – Единствената ми така молба е, моля ви, не карайте хората от Лондон, които трябва да се преместят другаде, да страдат. Това е принципен въпрос. Тези хора трябва да се местят в друг град. Това се отразява на семействата, на им, на тях самите. Не можем да си позволим като общества да допуснем засечка във функционирането на тези агенции, особено да кажем агенцията за лекарствата. Те трябва да продължат е, гладко да функционират. Не, не би трябвало преместването да се отрази на работата им по, някакъв, е, по, какъвто и да е начин. Сега няма да говоря за бъдещите агенции. Единственото ми молба днес е помогнете на тези две агенции да се преместят в преместването им към новите, в новите градове и централи, където ще се помещават. Е, така че това да стане по един приемлив за тях и семействата им начин. Но тук е, е, изниква въпроса. Господин Гигол също постави въпроса за агенциите. За мен това е един от най-сложните въпроси за комисията. От една страна агенциите са автономни, същевременно ние политически отговаряме за някои от тях. И това създава винаги е някакво напрежение, защото ако отговаряш за нещо, би трябвало да можеш да влияеш. А понякога ние сме е, се отчитаме, чувстваме се отговорни пред, дори пред Европейския съд, а когато трябва да се намесим в взимане на екзекутивни решения от агенциите, нашите правомощия са ограничени. Това, с, това е така един е, източник на напрежение в текущата работа. Мисля, че отговорих за сигнализиращите за нередности, прозрачността. Сега по кодекса за поведение. Ние го е, коригирахме 18-та година. Е, той току-що влезе в сила. Господин Гиголт иска да отидем още по-далеч. Ние сме обсъждали случаи с него случаите, в които се забелязва подобрение в този кодекс, но честно казано, до остатъка от мандата комисията няма да предлага допълнителни изменения в кодекса за поведение. Каквото имах, възнамерявахме да, което имахме намерение да направим, го направихме. До тук. По прозрачността ще бъда малко брутален. Аз не смятам, че ние ще мръднем, докато парламента не мръдне по основните елементи за регистъра. И бремето, тежестта не, не е на плещите на, на депутатите. Единственият въпрос за тях е ангажирайте се да не се срещате с хора, които не са регистрирани. Аз не говоря тук за вашите избирателни райони и вашите избиратели. Говоря за хора, които представляват кръгове от интереси, лобисти. И наистина ще бъда пределно грубо откровен пред вас. Аз е, не от ком... името на комисията не искам да се разширява този списък или да се е, прилага и да засяга и е, шефове на, на звена. Това за мен не е табу. Аз съм готов е, да, да направя каквото трябва, но мисля, че е, топката е във вашето поле, на парламента. Така го чувствам поне аз. Ние направихме много е, в това отношение последните години и сега наистина ваш рете на съвета и на парламента аз не, не съм черноглед, много неща бяха направени. Не искам да кажа, че не можем да намерим решение, но преди да се ангажира комисията с допълнителни стъпки, искам да видя движение от ваша страна. По групите експерти имам впечатление, че сме напреднали по прозрачността, има напредък, но според господин Гигалт има какво още да се направи. Готов съм да дискутираме. Нямам бележки, забележки по доклада на Голяр. Голяр. Може би по-късно ще проверя и ще ви отговоря. Проследих гласуването в парламента днес. Има по въпроса с Унгария. Редица процедури за, за нарушение, Централния университет, е, закона за НПО-тата и други актове. Много внимателно под лупа ще разгледаме законодателството и ще анализираме дали то няма да доведе до някакви нарушения е, на общото законодателство страна на Унгария. На политическо равнище, освен това, ще си свършим работата, ще внимаваме, ще обърнем внимание на всички изменения, ще, ги, ще се вгледаме добре в тях, защото мисля, че проблем има. Но разбира се, е, трябва да пипаме много внимателно и да стъпим на една здрава правна е, основа. В политически смисъл аз се тревожа глобално, не само за Унгария и Европа. Това, което ме тревожи е пълзящата дехуманизация, която се прокрадва вече в е, дебата, в дискусията по, на тема обежище и миграция. Няма едно решение за въпро... проблема с миграцията. Този проблем заслужава, иска от нас да можем да работим по него, но и, за да можем да работим по него, иска един цялостен подход. А част от е, цялостния подход е една здрава защита на външните граници. Част от този холистичен подход е един е, система за убежище в Европа. Да няма търсене на, е, и предпочитание на, на е, страни но мисля, че трябва да се признаят и основ, основните човешки права, основното човешко право на някой да поиска убежище, ако смята, че е потискан. И молбата му трябва да бъде проверена и трябва да има възможност за обжалване. Защото ако ако се откажем от това, ние ще трябва да се откажем от някои основни ценности. А много от нашите съграждани в Европа се тревожат изключително много от това как ще им се отрази миграцията, незаконната, неконтролираната миграция. Разбирам го, но това ни отвежда в, е, на един терен, където създаваме ситуация, при която част от населението ни е виновно по презумпция. Трябва да проверяваме всеки циганин, всеки е ром, защото вече съдим не по, принт, е, по това какво прави този човек, а кой е и кого представлява. Тук вече ние навлизаме в някои, в много опасна територия. Е, вървим срещу основни наши ценности и това ме тревожи. Не обвинявам държави членки, ръководители, които се опитват да решат проблем, който е огромен, но това е, проблем е, че ние като европейци колективно не, не намираме решение. От друга страна обаче, ако сравним положението днес с положението а, е, през 15-та, е, то е несравнимо. Виждаме сега, че политическата ситуация се обостри, тя е по... но материалната е много по- благоприятна от 2015. И това е едно световно явление. Аз ще отделя малко време е, за на тази тема, защото аз не обвинявам никое правителство или държава членка. Аз се обръщам към вас като хора. Нека да внимаваме да не е, участваме без да искаме в един процес на декомунизация срещу някого, който е, търси е, по-добро място на живот. Нима той има по-малко право от нас на това. Може ли да си представите като част от е, процедура някаква процедура, да отнемате деца от майките им и да ги слагате в някакви клетки. Не мога да си представя, че едно е, цивилизовано общество може да стигне до там. До каква степен трябва да се чувстваш екзистенциално застрашен, за да прибегнеш до такъв ход? и при това предизвикателствата, е, проблемите за Европа са много по-големи, отколкото за САЩ. Вижте е, географията, демографските експлозия в Африка. Нашите проблеми са много по-големи. Но отговора на е, тези предизвикателства не е изграждане, дигане на стени, не е дехуманизиращ. Това е да се предоставят възможности за Африка, да има по-добър е, процес на селекция е, на хората, които имат право да останат и тези, които не. Да им се създадат е, законови възможности. Ще ни трябва е, в демографски смисъл миграция в бъдеще. Но трябва да стигнем до равнище, трябва да, да, да снижим нивото на, на безпокойство, на тревога е, от този проблем в Европа. Ако не успеем, е, става лошо. И е, по е, законодателството в Угария, която криминализира приемането на беженци. Аз обаче е, говорихме за това, но аз не соча с пръс Унгария. Знам, че е трудно всички европейци да, да е, решаването на този проблем, но ако не успеем да го направим конструктивно и заедно, ако е, от, изблъскваме, прокуждаме хората е, по крайен начин, е, те ще се чувстват изоставени и тук не опират нещата до една или друга държава, колективно до нас като европейци. Въпросът за съдебната независимост, независимост на съдебната система е въпрос, който е поставен от различни държави членки. Току-що се връщ... върнах от е, Варшава. Имах дискусия на тая тема с полския премьер. Тук отново Не зная дали дискусията е идеологическа или принципна, но има дискусия за по отношение връзката между демокрацията и върховенството на закона. Един съдия не може да тълкува закона както му хрумне. Значи, според е, закона е, е, е избран по демократичен път. Той е гласуван в е, парламента съдята не може да променя това положение. Но начина по който се тълкува закона вече е работа на съдията. И за мен е проблем, когато някой ми каже да, но, да, но. Много конкретен пример. Настоях пред Волско правителство да публикува три решения на Конституционния съд, които те не искат да обнародват. След дълги спорове те се съгласиха и ги обнародваха. Но в публикуването те добавиха, тези, че тези решения на съда са противоконституционни, против закона. Това е недопустимо. Не можеш като съд, е, като правителство да кажеш, вър... Е, добре, Върховният съд има право на, на решение, но неговото решение е, е противоконституционно. Тук се преминава някаква граница, според мен Върховенството на закона е основен принцип на функциониране на нашето на общество, демократично общество и нашия съюз. И ако върховенството на закона бъде превърнато в е, е или управление по закон, е, от, чрез се превърне в управление по, на закона, тогава е, нещата се изкривяват. Има е, съдии, които са показани в медиите като врагове на, на, на народа. И това не се случва в Польша или Унгария, в Обединеното кралство и другаде също. И, и в е, моята страна също е, нали, това отношение към съдиите. Така че е проблем за нас, предизвикателство също да, да отстояваме независимостта на, на съдилищата и съдиите председателката ме попита за работната група обсъдихме въпроса и на знанието на Косак в София вчера. Е, след 3-4 седмици ще излезе доклада. До 15 юли трябва да го представя. Е, парламентът реши да не участва в тази работна група, но доколкото разбирам, има интерес. Е, Моето предложение стои. Ако желаете да участвате след излизането на доклада, нямам нищо против. Сега не мога все още да ви кажа какво ще е съдържанието на доклада, но до голяма част е, посланието ще бъде да огледаме съществуващите процеси и процедури как да ги подобрим, за да има повече отчетност, прозрачност и по-добре да се приема всичко това от нашите крайни потребители, така да се каже, гражданите, местните, регионалните органи, частния сектор. Ние не можем да намерим нова или а, такава обхватна дефиниция на субсидиарност. Е, томове са изписани за това, така че няма а, е, нужда да се опитваме да търсим окончателна а, е, дефиниция на пропорционалност. Но това, което можем да направим е да потърсим инструменти тези принципи да се прилагат по-добре в някои е, области е повече, по-централизирани действия са възможни, в други не. Работим с националните парламенти, с Комитета на регионите, с председателството и се надявам, че ще можем да излезем с добър текст. И когато сме готови с доклада, ще видим дали парламента желае да, да се включи също. Благодаря. Благодаря ви, господин заместник председател, за това, че сте с нас и за вашия изчерпателен отговор на въпросите. Надявам се скоро да се видим отново. dear colleagues, we. Uh, do we need one, one minute, or you think we can immediately start? Uh, dear colleagues, I would like Скъпи колеги, да започнем с следната, следващата точка от дневния ни ред, което е изслушването по на темата законност и легитимност в Европейския съюз, в процеса на интеграция в Европейския съюз. Е, участниците са от е, господин, господин Юлиан Платка, е, от Европейския институт за, Института за европейска политика, е, Уарен Нюман е, от е, Министерството на правосъдието на Канада и Елена Арспавента от университета Бокони. Ще започнем с господин Нюман, който от Министерство на правосъдието в Канада, след това е, Юлиан Плотка и последно ще вземе отношение Елеанор Спавента. Господин Нюман, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Висока чест е за мен да приема вашата покана от името на вашата комисия да участвам тук в това изслужване и аз е, ще говоря наистина като канадски юрист, вече работя 35 години, участвах в правителството на Канада, също така и преподавам конституционно право в канадски университети. Аз основно ще говоря на английски язик. Текста ми е подготвен на английски и на френски язици и поради двата ни официални език и уважението ми към тях ще говоря и на френски език по някои части от изказването си, но като цяло ще говоря на английски. И така, ще започна на френски с някои основни характеристики на канадската държава. Искам да ви напомня някои аспекти за тези от вас, които може би не ги познават толкова добре. Канада е федерална държава, конституционална монархия, парламентарна демокрация, ръководена от закона, включително Конституцията. Това е върховния закон на държавата. Конституционалната рамка включва елементи от е, британската традиция за ограничена монархия, суверенност на парламента, неписани конституционни принципи и установени практики и върховенство на закона. Има също и елементи от американския а и до известна степен от френската и европейска правна традиция за конституционален текст, записан в закони. И също разделение на трите власти. Ние сме били и френска и британска колония, след което вече ставаме независима държава, свободно асоциирана с други суверенни държави, в рамките на Commonwealth и франкофонията. Подписали сме и също международни договорености, сме членове на международни институции, включително ООН. Развиваме основните принципи на, на демократичното управление. Ние сме голяма територия с разнообразно население, федерална система, и много фактори всъщност оформят предизвикателствата и сложността на управлението. Но тя е относително млада, така да кажем, динамична, егалитерна, толерантна страна, както и обществото, и което спочива на правна традиция за последователност и стабилност където правителството гарантира мир, ред и добро управление. Не можем да кажем, че сме абсолютно перфектни. Работиме много за е, сближаването с е, местните етнически е, общности в изпълнение на декларацията на ОНЕ за правата на местните народи. Имаме е, равен статут на двата официални езика, английски и френски, и признаваме е, специфичния характер на провинция е, Кебек, където живее по-голяма част от френско говорещото население. Също така спазваме човешките права и равнопоставеност на половете. Сега наясно съм, че ограничено ми е времето. Искам да говоря за върховенството на закона. Този принцип е записан в преамбюла на Канадската харта за права и свободи, която е част от Конституцията. Това означава много неща, но най-вече означава една относително стабилна, подредена и предсказуема обем закони, които са, е, пред които са задължени в еднаква степен всички лица. Върховенството на закона често се е, противопоставя на е, върховната позиция на личности, примерно монарси, е, деспоти или тоталитарни е, диктатори. Понякога, е, разбира се, и право... Органите, които приемат правни решения, също може да се окаже, че вземат произволни или нерационални решения, но като цяло политическите компромиси е, допринасят за един демократичен процес на изграждане на закони. Понякога може да се счита, че при нас е приета една така е, мека или много е, тънка варианта на върх... вър... тънък вариант на върховството на закона, но това означава просто, че не се разбират нещата. Ние е, издигаме принципа на върховенство на закона, но също така и издигаме принципите на демокрацията, разделението на властите, равнопоставеност и защита на малцинствата. Работиме посредством основно законодателство и вторично такова. По едно решение на съда за Квебек, Върховният съд дефинира върховенството на закона, в смисъл, че закона е, е върховен спрямо действията и на правителството, и на частните лица, че е, той се базира на ред, е, на иерархия на закони, където се записват основните принципи на нормативната уредба и е, че е, изпълнението на публичната власт трябва да се основава на, правните правил, на, на правен режим. Е, традиционно политическия живот в Канада спазва законите и споровете се решават по съдебен път. Канадците в момента не изпитват чак толкова голям пиетет към официалните носители на властта, колкото в миналото и поставят здравославно под въпрос решенията на политическите участници в процеса. И за да могат политическите институции да се радват на доверие, те трябва да са легитимни, да няма корупция, да да са безпристрастни, независими, особено що се отнася до съда, и трябва да имат механизми за отчетност и прозрачност в съответствие с своите роли. Те също така трябва да могат да изпълняват своите конституционални роли, без да прехвърлят границите на правомощията си. Примерно, избраните законодатели трябва да а, търсят отговорност от изпълнителната власт, но не и да ги управляват на микрониво. А, също се издига и принципа на възможност за защитимост по съдебен ред. Тоест, съдът трябва да може да отговаря за своите решения пред Върховния съд и съответния съд трябва да постановява само по области, които са в техните правомощия. Принципа на конституционализъм, легалността и законността е, се отразяват и в общия принцип на конституционализма. В Канада този принцип е застъпен в е, Конституцията от 1982, която гласи, че това е върховния закон на, създата, е, на страната и всеки закон, който не отговаря на разпоредбите на, на Конституцията, не, е, не може да влезе в сила. Тоест, принципа на конституциализма изисква е, всички действия на правителството да спазват изискванията на Конституцията и всички закони да отговарят на изискванията на Конституцията. Има също едно решение за Квебек, е, в което съда подчертава, че всички видове власти, е, федерални и местни, е, не могат да нарушават разпоредбите на Конституцията. Тяхната, тяхната възможност да изпълняват своите задължения, почива единствено на правомощията, които са им отредени от, по Конституция. Конституционализма в такъв смисъл може да се характеризира като правен конституционализъм. Но в страната ни има и много сериозна тенденция за политически конституционализъм, Тоест, да се предвиждат политически дейности на базата на разпоредбите на Конституцията. Това до известна степен може да се нарече и конституционална морал, конституционален морал. До голяма степен сме заели тези понятия от британските си наследство където се твърди, че ние имаме конституция сходна по принцип в духа на тази на Обединеното кралство. Също така има и много неписани конституционални установени практики, които подкрепят принципа на отговорно управление – Целта е, е правната рамка на Конституцията да работи е, в съответствие с преобладаващите е, конституционни принципи и приети написани практики. В решение на Върховния съд по, по отношение на прехвърляне на права се говори, че демокрацията не може да съществува без върховенство на закона, а закона всъщност решава какъв е суверенитета. За това трябва да има и правна основа за съответните дейности и съответно отговорност пред народа в духа на конституционните ценности, установени посредством конституционната практика. Очаква се да има взаимодействие между върховенството на закона и демократичните принципи, които да отговарят и на очакванията на хората. Легитимността също така почива и на спазването на много ценности, които са застъпени в конституционалната ни структура. Но легитимността в края на кращата не е единствено волята на мнозинството. Принципа на конституционализма и принципа на демокрацията не и противоречат. Конституционализма дава възможност да се упражнява едно демократично управление и да се вземат демократични решения като Конституцията е, е, има своята върховна роля. Всъщност това бихме могли да наречем съдебен конституционализъм. И в заключение, конституционализма, законността и легитимността са принципи и ценности, които са присъщи на демократичното управление, както в Канада, така и другаде. Ние се надяваме, че тези бележки ще ви бъдат от полза в вашите дебати и с удоволствие ще продължа дискусията. Благодаря. Наистина е удоволствие да ви слушаме. Господин Плотка, имате думата. Да, много благодаря. Госпо... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, благодаря, че ме поканихте, за да мога да представя някои аргументи относно спорните е, взаимовръзки между законността и легитимността на интеграционния процес в ЕС. Разбира се, ще се опитам да спазя времето и ще дам някои препоръки е, как да се разрешат тези проблеми. Първо, първия ми аргумент – Европейският съюз е различен от нациите и съответно има различна легитимност, има двойствена потребност от изясняване на легитимността. Ето сега тук сме в парламента, съществува съвета, и съответната легитимност и националните правителства от друга страна. С други думи, нужно е, е да отчетем и легитимността на гражданите, които се подчиняват на общностното право, но не всяко общностно право е пряко приложимо и достиженията на европейското право трябва да се въвежда, да изпълняват от националните правителства и те трябва също трябва да имат разбирането, че европейското законодателство е легитимно, имайки предвид постигнатото съгласие на ниво ЕС и разбира се, всичко това се разисква а, и от науката във връзка с а, изпълнението на европейските закони на национално ниво. Това е изключително важно, за да се очертае легитимността на институциите, а, на гражданите и трябва да се легитимизират също политиките в Европейския съюз. Гражданите следва да считат своите действия като легитимни вследствие на това и тук възниква въпроса за ЕС, именно във връзка с това, че е по-различен от националните държави, а именно, че ЕС трябва да легитимизира своето съществуване като такова и в очите на повечето граждани решенията, които се взимат на национално ниво, не се поставят под същия въпрос. Що се отнася до ЕС, интеграционния процес непрекъснато се успорва и сега е, Европейския съюз трябва да легитимизира своите решения и също така процеса на взимане на решение трябва също да бъде легитимизиран. На следващо място Искам да кажа, че законността е в центъра на функционирането на правовата общност в Европа т.е. няма монопол при налагането, принудително изпълнение. А, трябва да се разчита на гражданите за тяхното изпълнение, за държавите членки, които се подчиняват на а, европейското право и има някои инструменти, които се разискват във връзка с намаляване на финансирането на някои държави членки, които не изпълняват общностното право. Съществува и възможност за отегляне на паравата за гласуване в съвета на ЕС. Обаче тези инструменти са доста ограничени. Затова законността е все по-необходима, за да се изгради като легитимност на ниво Европейски съюз, защото няма на практика друг инструмент, който би помогнал на Европейския съюз да изгради своята легитимност. И сега взаимодействието между законност и легитимност. На първо място законността е необходима, но недостатъчно условие за легитимността. И тук става въпрос за законността, например при взимането на решенията. То трябва да съответства с кодифицираните процедури. Взимащите решения трябва да следват нормите, установени в договорите на ЕС и взетите решения в хода на тези процедури съобразно договора за ЕСА и функционирането на ЕСА, трябва да отговарят на конституционните норми, дефинирани в договорите. И, както вече подчертах, има увеличаващ се брой на граждани и политически участници, които поставят ЕС под въпрос – има и значителни проблеми във връзка с приемането на процедурите за взимане на решение на европейско ниво. И тук имам предвид не само тези, които се наричат евроскептици, но, например, Германския конституционен съд има становище, че наистина а, а, е, германския парламент има легитимност, а не Европейския парламент. Тоест, други думи, тук отново се поставя въпрос за легитимността на процедурите за взимане на решение на европейско ниво. И Що се отнася до конституционните норми, в сравнение с конституциите на национално ниво, можем да кажем, че ЕС кодифицира много материално-правни актове. Тук има известни критики, които се чуват, че европейските договори е, клонят към либерализиране, дерегламентиране и съставляват съответно либерални норми, които са предмет на разискване при взимане решение на европейско ниво, но не са кодифицирани в Конституция и следователно има сериозни съмнения или редица участници поставят под въпрос легитимността на конституционните норми на ЕС. И препоръките биха били следни, че легитимността на ЕС като прията политическа система трябва да се увеличава и взимащите решения и процеса за взимане на решение трябва да бъде по-добре легитимизиран. Следващ аргумент по отношение на материалното право нужно да се направи преразглеждане на кодифицираните норми и може би прекалено детални регламенти трябва по-добре да бъдат вероятно подлежащи на преработка в вторични актове. Сега взаимоотношенията между различните нива на взимане решения в Европейския съюз – до сега насочих вниманието си по-скоро на ниво ЕС взимане на решение. Следващата ми хипотеза е, че има е, търкане между законността и легитимността като е, проблем на две нива примат на общностното право, както вече казах, ако разгледаме е, втория стълб, съвета и ако имаме предвид е, аргумента на е, Германския конституционен съд за легитимността, която принадлежи на националните парламенти тогава Остава въпроса за източника. Източника все още на легитимността остава на ниво държава членка. Има разлика от една страна законодателство на общностно ниво, което е, е, е, е има примат и процеса по легитимно всъщност се осъществява на ниво държава членка. Аз бих представил аргумента, че това всъщност вече става двигател за липса на доверие в рамките на държавите членки и често недостатъчно ясно се отразява в държавите членки всички аспекти на решението, което се взима на общностно ниво, в някои случаи националните правителства дори се опитват да възлагат на, на национални регламенти, които не могат да постигнат мнозинството, към което се стремат на общностно ниво, да отправят критики относно тези решения, така че тук има липса на равнопоставеност между примата на закона, който се прилага и неговия източник на легитимност. Препоръката ми е тук правния ред всъщност да бъде един и същи в двата аспекта. А, именно където е източника на легитимност. Други думи, е нужно по-голяма прозрачност. И накрая, третия ми аргумент, а именно, че законността не е достатъчно, а необходимо условие за създаване на легитимност. Въпросът е как може да се генерира достатъчно легитимност. Аргументът в академичния дебат е, че трябва да се приеме европейското законодателство от страна на гражданите и законодателството трябва да се тълкува през призмата на гражданите като легитимно. за да може да се приеме. Как? На първо място трябва гражданите да имат думата в процеса на взимане на решение – макар и да не са съгласни с крайния изход от е, процеса за взимане на решение, но ако те имат възможност да изкажат мнението си, да е, спорват, е, да участват в процеса, по-голяма е вероятността в крайна сметка да приемат изхода, макар и той да е против техни интереси. На второ място, необходимо е да има обосновка за взетото решение. Тук вероятно мога да посоча пример за двата референдума в Ирландия – относно Лисабонския договор, първия референдум, там изхода беше отрицателен, а във втория изходът е различен, т.е. усилията за обосновка, защо е значимо да съществува договора от Лисабон, беше важен и подобни усилия за комуникация – за предоставане на аргументи, защо тези решения са необходими е, и представени тези аргументи пред европейските граждани, всъщност водят до различен изход. Това трябва да се направи предварително. И, е, например, политическата култура в Швейцария, където има много категорично силен дебат и където се участва, например, в е, процеса на изказване на аргументи, легитимизиране на отделните политически възможности преди да се проведе референдума е един добър пример, който следва да бъде последван. В обобщение, моите препоръки сега. На първо място. Нужна ни е повече легитимност, както казах – все още е необходимо тя да се увеличи, а именно легитимността на ЕСА като политическа система да бъде приета като система и е, повече да не бъде поставена под съмнение и е, Комисията по конституционни въпроси в Европейския парламент вероятно има сериозна роля да изиграе в тази насока и съответно ангажимент, така че всъщност апелирам към лидерите, да, бих искал да ви насърча наистина да вложите усилия в тази насока. На второ място прозрачността. По-важно е да се уточни ко, ко, кое ниво отговаря за кои решения. Това е много важно във връзка с легитимността и примата на законодателството на конкретните нива трябва да бъде едно и също нивото, така че в националните правителства да не обвиняват общностното право. Много сложно става така. Обосновката по-нататък по-добре да се обосновават успорваните решения, защото гражданите имат нужда да получат тази обосновка. И накрая нещо, може би, което може да се извърши на общностно ниво, да се приемат и рационални решения – вероятно по този начин ще се стига до а, повече и рационални решения, които може би няма да са съвсем адекватни и съотносими към темата и, а, например, правото да вода, инициативата на гражданите, концесиите. Това са добри примери. Няма да навлизам подробно, защото нямам време по тези въпроси но мисля, че може би трябва да се научим да приемаме подобни решения. Благодаря, господин Благодаря, господин Плотки. Сега искам да поканя господа е, Ставента е, за нейната презентация. Благодаря за поканата. Аз ще разгледам, ще засегна е, подобни въпроси, но от гледна точка на решение на Съда на Европейския съюз, съюз на Европейските общности. Добра отправна точка е да се помисли отново върху разликата между законност и легитимност. Когато говорим за един е, е, съдебен е, фактор, нещата стават трудни, защото съдебен фактор търк тълкува или магистрат тълкува закона и тук има разминаване между възприятието на хората е, за това до кого се отнася този е, закон и практиката на съответния съд. В случая с е, Съда на Европейските общности, аз си мисля, когато мислим за легитимност, трябва да помислим кои са адресатите – е, ползвателите на, в практиката на съда. И най-добрият начин да се е, търси легитимност е да се анализира реакцията на, институциал, на институциите, Европейския съвет, е, държавите членки, националните съдилища, които са основните е, така, е, реципиенти на, на е, решенията на съда. Защото трудно може да се разбере какво мисли гражданин на, на средния гражданин за е, Европейския съд. Е, можем да съдим само с, е, по е, много общите услуги на е, Евробарометър. Общо заето хората се... Аз съм критичен, се отнасям критично към съда, понеже това ми е работата, но ако погледнем практиката, то тя допринася много добре и допринася добре за установяване легитимността на Европейския съюз. И искам да, по, да припомня прекия ефект, който дава право на, на гражданите да прилагат нормите в Европейския съюз срещу държави членки, понякога и срещу лица, отделни лица. Върховенството, което защитава е, е, пазителя на, на е, правата на Европейския съюз и основните права. Това не е част от нашия договор, но бе внесено от Европейския съд чрез тълкуване, тълкователно решение за да се гарантира легитимността на Европейския съюз. Така че бих казала, че без Европейския съд въпроса за за е, легитимността на Европейския съюз би бил много по-сложен и е, така потискащ. Сега ще спра, ще спра върху два въпроса, тъй като те особено занимават е, хората от гражданското общество и гражданите най-общо. Интересното когато човек чете новините и така нататък, е да помисли какви дела съставляват е, обект на новините. Обикновено това са е, е, спорове, които, в което се търси баланс между социални и комически права или граждански права, които стават все по-важни, особено в процеса около Брексит. Най-общо ще кажа, че диск дискусията за легитимността на практиката и решенията на Европейския съд започва да се забелязва, особено в 90-те години, когато съда е започва да тълкува разпоредбите за свободно движение на хората и различните тълкователни решения, за които споменаха връзка с другите институции. Така че в 90-те, през 90-те съда отива малко по-далече от ем, принципа на дискриминация възоснова националност, като е, решава и определя какви са тези европейски права и неизбежно се стига до базисния въпрос е, как е, правата, основните права на Европейския съюз е, за свободно движение ще си взаимодействат с економическите права. Тук е интересно да се погледне и през призмата на дискусията около Брексит, защото възраженията на левицата към Европейския съюз са базира на три решения на съда, според които Европейския съюз е бил капиталистически, капиталистически проект и не е предназначен да защитава правата на работниците. Защо е толкова спорен, спорен този въпрос? Две причини. Първата – защото няма решение на Европейския съюз, на решение на Европейския съюз как функционират тези права. Хартата ясно казва, че всички права имат еднаква тежест, еднаква стойност. Но когато съда трябва да отсъди, да излезе с решение, той дава право или на профсъюзите, или на за е, работодателите. Не може да, да отсъди в еднаква мяра и за двамата. Второто, е, особено спорван, втори особен въпрос е, е поради естеството на европейския проект и че е много трудно да се оправдае е, някакво е, дело, да се коригира решение на Европейския съд, което е грешно. Например, при правото на е, при е, решение е, в областта на профсъюзното право, транснационално право, съда е, регулира, е, всъщност е, регламента Демонти се провали в това отношение, опита да се регламентира такива отношения се провали. Тук в този регулаторен вакуум профсъюзите решиха, че тяхното право да се ангажират с транснационални действия, стачи действия, се ограничава до едно единствено решение на Европейския съд. Интересно е да се отбележи, че на това дело европейските съдилища гледат като не особено е, легитимно, тъй като нямаме предварителни е, решения по темата. Лавали е друг, Лавал е друг е, добър пример, макар че тази присъда бе коригирана в последствие, но това дело сочи, че Е, след това една грешка, грешна стъпка на Европейския съд, е, след това може да отнеме години е, да бъде коригирана. Това е сложната ние път на доказване на правото в Европейския съюз и, така нататък. Третия проблем като причина за този труден баланс между економическите и социални права, като се доказва от случая Алеман Херон – тук е, съда решава да се позове на хартата за основните права, за да наложи преимуществено економически права на е, работодатели срещу е, социалните права на работещи и това е в контекста на директивата за е, е, предприятията, което дава е, право на Европейския съюз да възприеме по-така протекционистко законодателство за работниците. Тук вече навлизаме в дебата за естеството на Европейския съюз, който по принцип привилегирова бизнесите, а не работниците. Аз е, е, мога да цитирам страшно много дела, които представят различна картина. Но това тревожи профсъюзите, например, и това вероятно тревожи и работещите в някои държави членки. Втория така група е, дела, която иллюстрира друг е, аргумент е, е по гражданството. Според мен, европейската практика по Европейския съюз и гражданството и правата, е, гражданските права, представят коренно различна картина. Картина на един съд, който реагира и се вслушва в проблеми, свързани с легитимността. Е, поставени от държавите членки. Аз не съм съгласен с подобна практика, може и да съм съгласна или не, но това е, е добър пример за това как да се вълнува и тревожи от неща, е, които се случват може би знаете, че гражданството в Европейския съюз започва с договор от Мастрихт, но какво означава по същество? Съдът прие ентусиазирано този нов статут, но е, държавите членки не са особено е, доволни от това, не толкова колкото съда, Особено когато такова тълкуване е се отнася до е, разпоредби, свързани с е, е, социалния ред, когато и социалните помощи, именно когато това дава право на граждани да искат социални помощи в държава членка, без да са работили там това сега тук веднага си представяме фигурата на туриста, който търси най-благоприятни условия и наистина трябва да си много опитен адвокат, ако трябва да защитаваш подобни интереси, подобни спорове. Интересното в практиката на съда, е, което е кодифицирано в директивата за гражданите, че е, се разграничават много точно гражданските права и гражданските права е, и правото, гражданското право, правото на социални защита. Съда реагира на факта, че е, съвета и парламента са е, реагирали, като са го предоставили това в директива. И съда следи много отблизо, много е, отблизо и внимателно спазването на тези директива. Аз не съм съгласна с тази практика, разбира се, но за мен това е добър пример на това как Европейския съд се отнася критично по въпроса с легитимността в своите е, решения. Това е. е тук става дума за практика на съда, която не е засегната от директивата за гражданството, която продължава да е доста либерална. И в заключение, първо, за мен съдът, съдът е, е агент е, е, в изграждане легитимността на, съвет, на, на Европейския съюз. Е, и в очите на собствените му граждани. И второ, съдът е, се вслушва в критика за е, относно легитимността на собствените му решения. Това е видимо в е, непрекъснатите диалози с националните конституционни съдилища. И трето, някои от проблемите, на които можем да се натъкнем, се съдържат в, един, в договора, който не разписва достатъчно детайлно нещата и в Европейския съюз, който се трансформира. Целта на Европейския съюз не е вече е, общ пазар, а е много по-сложна, а това е, много трудно се налага. И четвърто, част от е, проблемите с легитимността на е, решенията на съда е, е, се крие в системата. Това е един системен проблем, а именно трудността на законодателите, съвета и парламента да реагират в случаи, където, където съдът е, е сбъркал в решението си, като неправилно е балансирал конфликтни интереси. Е, сега, е, дали е, защото не се спазва регламента Демонти или защото много дълга е процедурата или политически е много сложен проблема, както в случая с гранските права около Брексит. Благодаря. Забравих да ви кажа, че нашите заседания се предават по интернет, така че останете, ако обичате. Сега ще дам думата на Георг. Thank you very much, Sanuta. Delighted to see you here. It's a particular pleasure. Благодаря наистина. За мен е голямо удоволствие да се видим отново лице в лице, особено професор Нюман. Е, много интересна беше срещата ни в Канада. И към вас отправям няколко мисли. Е, това, което отнесах е, от Канада като впечатление във връзка с целият въпрос за легитимността, едно изключително високо доверие в обществените институции. Според мен по-високо от всяка страна, която познавам относително добре в Европа. Има различия. Моята страна, в моята страна Унгария това ниво е ниско. Естония нещата не са чак толкова зле струва ми се, че когато е, обсъждаме въпроса за, лега, за легалност и легитимност, е, това са по-скоро социологически е, въпроси. Трябва да отчетем и това, доверието. Е, това е първото. Второ, взимам повод от нещо, което казахте. До някъде това се отнася и доказаното от професор Ставента. Съществува е, напрежение между е, законодателя и е, съдебната система. И двете е, системи имат корективни задачи. И двете поне съдебната власт изисква тълкуване. Законодателството прокарва закони, законодателството това също може да се даде проблеми, но питам се какво правим с сивите зони при, във всяко тълкователно решение. Защото това е един от ключовите проблеми. И нещата се променят е, динамично. Това, което е, приемливо, е било приемливо в 20-те години, сега 100 години по-късно е неприемливо. И второ, е, това беше втория ми въпрос. А третия, който е свързан е, според вас, вашия опит, е, каква роля играе самоограничаването? Самоограничаване е, от цена на законодателите и съдебната власт едно от, е, едно от проявленията е не ретро, да няма ретроактивно законодателство. И тук вече е, в ръцете на съдебната власт е да направи нещо по въпроса. Доктор Плотке, благодаря ви. Вие сте писали по Европейската гражданска инициатива. Знаете, че тази сутрин се гласува по нея с впечатляващо мнозинство, слава Богу. След това ще отиде в пленарна зала и вероятно ще се публикува преди края на годината. Надявам се. Аз съм докладчик, надявам се това да стане поне. Моят въпрос към вас. Не знам дали сте писали по тази тема, ако сте с радост ще е, консултирам. Според вас, наднационално е, законотворчество до, до каква степен би имало легитимност? Защото е, въпросът е къде се случва законодателството, е, когато има две различни нива вътрешно, домашно, национално и друго, там се получават търканията. После, конституционалната идентичност. saying that this comes from Germany, it's certainly been adopted uh, by the Hungarian това, което е решил Германския конституционен съд, е, определено би било приемливо и за унгарския такъв, но конституционалната идентичност на страна членка, примерно Люксембург или Страсбург, там Съда за човешки права силно разшили дейността си. Та, интересно ми е, Вие сигурно не ползвате унгарски и едва ли е, ще го научите много бързо. Но има едно много интересно интервю от началото на тази година с председателя на Унгарския конституционален съд, който казва, че съда, е, Конституционният съд се носи над всички други е, нива на съдебна власт. Интересно ми е, приемате ли подобно изявление? Ако имате познати в е, Берлин, унгарци, нека ви покажа това интервю. Много интересно. А, госпожа Спавента, проблема за а, на грешка. Никой не обича да признава, че не е бил прав. И при една, този процес отнема време дори в една юрисдикция, а на наднационално ниво въобще се питам това възможно ли е. Тоест да се е, успори едно неправилно решение, да е било то от правоприлагащи или от правоприемащи органи. Тук действа и един допълнителен фактор, че този процес може да бъде осложнен от политически натиск. В такъв момент вече никак не е ясно къде стои е, полити... Е, правния баланс, когато се намеси национално или политически интереси. В Унгария Конституционният съд бе създаден веднага след е, рухването на социализма и е, той използваше така идеята за невидимата конституция. И когато през 2010 Фидеш дойде на власт, някакси този процес е, отиде в, на заден план – сега като че ли примата е на законодателната власт. И този проблем е обект на големи атаки от опозицията. Was passed. Uh, so I just wondered if you'd care to reflect on some of these issues that I've raised. Много ми е интересно да чуя вашите коментари. Uh, Йолайнен? За разнообразие ще говоря на немски, защото сме в много езиково, много културна среда. Е, разбирате ли немски? Norwich. Ja, herzlich willkommen, äh, äh, Herr Newman und äh, die beiden anderen. Äh, ако може микрофон за оратора. Добре дошъл при нас, господин Нюман. Добре дошли и на останалите ни гости. Аз с удоволствие си спомням за посещението ни в Канада. Това е не ах Всъщност, э, да, э, на вас не ви е лесно да превеждате на два езика, у нас э, трябва да се превежда всичко на 24. Сега Канада и ЕС е, не знае до каква степен може да се е, сравняват е, двете, но става дума за федерална картина. Федералните структури имат своята динамика, своите проблеми, както добре знаем. И мисля, е, вие сте прав, е, като казахте, че е, е, федералните структури е, съществуват поради правовия ред и върховенството на закона. Аз наистина, както каза колегата, законовата държава не е, върховенството на закона не е много точно дефинирано. Може да се тълкува така или иначе. Е, и не зная в Алберта или в Квебек у вас е, е, се дискутира това какво правят в оттава и дали на всичките, във всичките отделни щати имат е, е, е, еднаква определение и представа за върховенство на закон. Говорим тук за култура на компромисите в една федерална структура не може да просъществуваме, е, ако има е, фундаментализъм, ако един настоява винаги, че е, държи правото в свои ръце и опасността е в това, че сега фундаментализма на, на, настъпва и е, социалните медии е, се използват за тази цел, така че трябва да видим, е, да, да помислим как да запазим нивото на компромиси. Казахте, че конституционният ред се отнася до всички нива, Говорите за Квебек, но това засяга и регионите, Шотландия, Каталуния. Според мен това също е важен аспект. И четвъртия ми въпрос, свързан пак с Канада. Имате ли проблем с криза с легитимацията, легитимирането? А, а именно, че в Квебек а, така са, живеят елита, а пък гражданите в градовете, по-малките две и села – как може да се е, хвърли мост е, между е, институциите, парламента към гражданите. Господин Плетке, интерес... споменахте интересен въпрос. Ние в Европейския съюз говорихте за двойната легитим... легитимност на Европейския съюз и държавите. Това обаче може да доведе и до конфликт, а именно правителствата е, са е, принудени поради политически така е, натиси, и тенденция да правят нещо, което не е в интерес и не е по не се харесва на гражданите. Ако гледам Евробарометър, който е не особено надежден показател, но какво очакват гражданите от ЕС, според барометъра все повече – а правителствата казват не повече, а е по-малко Европейски съюз. Ето тук опираме до този е, конфликт между двойната легитимност. Гражданите очакват повече от Европа, а пък е, правителствата искат да натиснат спирачката в това отношение, спирачката на по-голяма, към повече интеграция. И това ме навежда на друга ваша теза, господин Плетке легитимирането, че легитим, легитимността е на национално равнище, легитимирането на националните парламенти. Там, където са отговорни националните държави, е, националните парламенти са легитимни и е, Например, е, Конституционният е, е, съд поставя под въпрос, Германския Конституционният съд поставя под въпрос легитимността на Европейския парламент, като дава преимущество на националния парламент. Тук ние, например, сме, е, също е, е, има известна двойственост. Ние сме представители на Европейския съюз, пък сме граждани на дадена страна. И договорите са договори за Съюза. Те представляват всичките 500 милиона жители на този Съюз. Тази, дво, това двузначие, тази двойственост създава проблеми и е, въпросът към вас е, да включват, е, да се включват по-активно гражданите, да участват повече в вземането на решения това е окей, okay, но то не е достатъчно. Е, въпросът е как да участват повече гражданите. Чрез е, референдумите това не, е, това не се предлага като вариант. Не мога да си представя референдум на, европейско, на равнище Европейски съюз, Швейцария. Да, в Европейския съюз тук да ме се правят, но на ниво Европейски съюз, в отделни държави членки, да, национални се правят понякога, но видяхме какво може да се случи при такъв е, е, референдум. Видяхте, че е, хората не отговаряха на конкретен въпрос, а други емоционални фактори ги тласкаха в. Е, е до този е, отрицателен е, резултат. Значи как да се въвличат, как да се да участват повече гражданите. И госпожо Спевента, Германия бива критикувана за е, присъди е, решения свързани с еврозоната, където, където съдът е доста благосклонен към Европа. Е, но е, че решението на съда е, е законно крайна сметка. Е, например, гърците е, в, е, по отношение на решението на Европейския съд казват не, не, не са съгласни с това решение. Вие казахте, че може някой да не приема и вие самата не приемате всички решения на Европейския съд, но това не значи, че те не са законосъобразни. Съдът обаче не може непрекъснато да решава е, в, е, против е, населението, против гражданите. Освен това, ръцете на съда в Люксембург е, са вързани чрез, от договорите, които те трябва да спазват. Сърцевината на Европейския съюз е вътрешния пазар. Това предполага либерализация и дерегулиране при това, вие го казахте, вероятно ще ни трябва по-добър договор, защото е, договор, е, договорът дава свобода за економически дейности повече, е, преимуществено, а социалните ни аспект е, така влиза в конфликт с, с това. И раз, пропаста зейва между економическите и социални съображения. Така че благодаря ви за, за вашите отговори. Благодаря, госпожо председател. И аз ще говоря на родния си език, т.е. на един от родните си езици. Първо, много интересен разговор, отличен. Е, презентациите всяка една по-отделно бяха от, е, отлични. Много стимулиращи чухме и коментарите на изказващите се преди мен. Искам така да коментирам някои от нещата, които си отбелязах. За мен бяха много интересни. Когато говорите за легалност и легитимност, това са своего рода непорочни кръгове. А вие е, говорите пред нас в е, е момент, когато ние се сблъскваме със сред проблеми като фундаментализъм, популяризъм, е, които поставят под въпрос някои основни ценности свобода, равноправие, политически плурализъм. Разбира се, в определени моменти може да се окаже, че а, има младсинства, които не са за това да се дават права на определени е, социални груми, групи или да се разпространява социалния плурализъм. В момента е, начина за разпространяване на информация позволява да има гигантска манипулация на общественото мнение – включително и с цел да се атакуват демократичните принципи. И вие говорите, че става дума за кръгове и цикли, които не са порочни, но реално ние живеем времена, когато всъщност се случват много по-различни процеси. En un país europeo que ha hablado de hacer un censo sobre ciertas, cierta parte de... В сега в една европейска страна един министр се изказа, че трябва да има преброяване с оглед да се отчете броя на определено социално мнозинство, младсинство. Е, тоест, това младсинство вече е поставено на мушката, макар за момента да не се коментират конкретни действия срещу него. От гледна точка на економически интереси, на доверието, има сериозни проблеми. Вашите тези са изключително интересни, но в тези времена на промяна трябва да сме наясни, че се случва тази манипулация на легитимността, която е абсолютно отровна. Аз съм от Испания, затова няма да повдигам въпроса с Каталуния. Но тези, които говорят за легитимност в Каталуния, биваха обявени за жертви Сложен е въпроса. Как може да се тълкува той? Какво, как, как можем да се извадим? Какви полуки можем да се извадим? Председателката и аз имам няколко е, въпроса. Връщам се към началото на изказването на Джордж Георг Шопфлин, когато говореше за високото ниво на доверие в публичните институции в Канада. В Европа това ниво на доверие е много различно в различните страни. А, мога ли да задам въпроса как се изгражда доверието в институ... публичните институции? Може ли с политически мерки или исторически се установяват? Тук се сблъскваме също в Европа. Примерно, като се разглеждат проучванията на обществено мнение, доверието в европейските институции е по-високо от доверието в националните институции, но така или иначе легитимността на европейското ниво във възприятието на хората е по-низко, отколкото легитимността на националното ниво. Т.е. тази разлика някак си не съответства на реалността. И после. Е, legitimacy uh, at European level or European legitimacy can come from... Легитимността на европейско ниво идва от ангажираността на хората в политика и в вземане на решения за това ние се борим да има и подобрени условия за Европейската гражданска инициатива. Но все пак легитимността на националното ниво не идва от ангажираността на хората. Защо тогава смятаме, че на европейско ниво трябва да ангажираме непосредствено хората, за да изградиме доверие? Отново намирам противоречие имам Имате достатъчно време. Решете вие в какъв ред ще дадете отговорите си. Yeah, you're welcome, Mr. Newman. Yes. Заповядайте, господин Нюман. Благодаря за всички въпроси. Много е, така комплексни размишления без подводни камъни и без елементарни съждения. Оценявам високо това. Оценявам високо нивото на дебата. Първия въпрос беше, ако мога да си разчета писаното. I guess uh, uh, the first was le constat, the fact that um... констатацията, че в Канада като че ли има високо ниво на доверие в е, обществените институции. Да, такова впечатление се оставя като че ли най-високото ниво на доверие – е отредено на Върховния съд. Това показват проучванията на общественото мнение и, и то нееднократно. Може би защото там съществува съдебна практика, която дава по-широко и либерално тълкуване на канадската конституция. Много по-широко от задължителните първо разписани права в конституцията. Хартата на свободите и правата е всъщност част от конституцията. И не мога да кажа, че всички правни институции се радват на толкова добра а, а, репутация. Сената, а, а, тъй като там имаше много скандали за разходване на средства, а, сенатори, които бяха обект на критика, които бяха освободени от поста си, Сената не се радва на много голяма репутация. Сената е може би единствения или един от много малкото а, в а, света, който е втора камера, а, на която се избира посредством избори. И има много. А, така, имаше поне. А, е, стежнения да се направи така, че тези, които се избират в Сената, да отговарят на народната воля и съответно да се намали мандата им. Той в момента е доживотен. Предложенията бяха да бъде около 10 на години подобни е, мерки не се срещнаха с одобрението на Върховния съвет. Защото се реши, че тези мерки, които се предста... предлагат, са... излизат извън а, правомощията на парламента съда се произнесе каква е ролята и какво е предназначението на парламента. И тук се постави въпроса за е, обществената легитимност. Това е, като че ли вдъхнови е, едно обновление на Сената – настоящото правителство на господин Трудо младши, така да кажа, аз определено помня и времето, когато баща му беше министър-председател. Той предлага система за независими назначения, където назначенията са много по-малко политизирани, което дава и по-високо ниво на независимост. Ще видим как ще се развият нещата. Институциите като цяло се радват на добра репутация, защото канадците определено имат респект към обществените институции. И голямата, голяма част от е, британската политическа култура се отразява в Канада. Разбира се, времената се променят. Е, ние сме изложени непрекъснато на популизма от е, американските медии и това си има своето отражение новите медии непрекъснато се фокусират върху една личност и много по-малко обръщат внимание на други основни действащи лица. Що се отнася до напреженията между законотворческите органи и съда по отношение на възможността да се оспорват съдебни решения, Съдове, съдилищата и законодателната власт са в диалог. Сега понякога този диалог се превръща в монолог, но в края на краищата има някакви разпоредби за това коя, кой законодателен орган, примерно на ниво провинция, може да отмени е, решение на съда. На федерално ниво това не се случва, просто защото и съда и е, хартата е, са достат... се радват на достатъчно репутация. Има един закон, изготвен от много известен канадски юрист, той така поставя под въпрос класическата роля на съдилищата като пазители на закона. И тук също се поставя въпроса за върховенството на закона. мога така, не мога да ви отговоря на немски, разбирам много, но ако трябва да се изказвам, не ми е много възможно. При върховенство на закона вие коментирахте, че е, Европа също може да се счита за своего рода федерална система. Върховенството на закона при нас има много либерално тълкуване. Това е така британската школа. Цитират се имена на известни съдии, които са имали отношение към тази тематика. свързани с либералната теория за върховенство на закона. Та, това са версии на тази тематика, които се опитват да допълнят конституционалната картина при положение, че няма записана конституционална рамка. Затова примата на закона попълва тази празнота защото върховенството на закона е само един от поредица конституционални принципи. Сега, ако трябва да разширяваме темата, върховенството на закона би трябвало да, да е върховенство на справедливия и добрия закон, но това не винаги е случая. Тук се поставя въпроса и за демократичните принципи. Очаква се демокрацията да функционира по рационален начин, демократическите институции да следват демократично вземите решения, но това не винаги се случва. И е, в такъв смисъл е въпрос доколко приматът на закона може да гарантира е, да има възможности в законодателството да се отхвърля закон, който не е достатъчно добър. Компромиси поради разлики в културата. Често говорим за канадските компромиси. Много компромиси се налагат в едно общество. Конфедерацията от 67 е именно такъв пример. Винаги е възможно да има такива. Когато има повече прозрачност, и има много по-малко възможност да се договарят нещата на тъмно. И възможности, и има повече възможности за компромиси, така че да не оставате неотстъпни в една позиция с цел да се постигне компромис. Um, the fact that um, our legislature allows for dissenting Факта, че в законодателството има възможност да се чуят и а, гласове на дисиденти на, и на комислещи, то, така се постигна и суверенитета на нашата провинция Квебек, говоряща. Те участват в националния дебат в федералния парламент, както и в управителните органи на ниво провинция. И Има ниво на е, социализиране, така да се каже, е, между хората, които не са с еднаква, еднаква политическа ориентация. Проблема е, за легитимността и схващането, че елитите управляват нашите общества, това не е, е проблем сам по себе си в общественото възприятие в Канада, защото е, се счита, че има достатъчно социална мобилност в нашето общество, възможности да се издигнеш на базата на постиженията си. Тоест, не всичко се контролира от мощни е, сили, които да не допускат нищо отвън в политическата система. Има възможност да се е, отправя критика към обществото, било то по пътя на социалните науки или упражняването на професии като нашата, образованието определено е, въз, дава възможност да се издигаш в нашето общество. Всичко това а, помага да се е, така преодолее притеснението, че има един закостанял елит, който не може да бъде поместен. Елита се сменя, било то чрез избори, естествено чрез смяната на поколенията. И е, не считам, че младото поколение е толкова разочаровано в момента, че да счита, че няма място в обществото. По отношение на гласуването, там е малко по-притеснително, защото младите не са склонни да участват в избори толкова, колкото тези, които знаят колко трудно се извоювано правото за свободни либерални избори. Смятам, че трябва да работим по този тематика. Говорихте също за някои явления, които остават извън непорочните кръгове, новата, новите технологии и така нататък. Какво да правим? Да стоим и да гледаме отстрани случващата се технологична революция, защото ние не сме от тези, които отговарят за забавляване на обществото. така е, ние е, като преподаватели не се очаква от нас да забавляваме, но и не можем да правим оценки е така с един твит. Но когато се обяснява, когато има достатъчно добри примери, когато е ясно, че дисциплината, свързана с ученото, се отплаща, има и резултати. В такъв смисъл не бива да драматизираме. Определено има възможност така да се дистанцираме и да смятаме, че в някакъв момент истината ще излезе наяви. Образованието продължава да възпитава основни ценности на обществото и това е начина да преодолеем подобни явления. Виктимизирането, Каталония, това, което вие коментирахте, не би следвало. В Канада има някои проблеми. Е, решението за отделяне на Кебек, Квебек. Тук е, има една брошура. Все още има и съдебни дела, които е, са породени от последиците от това решение. Там се коментира необходимостта да има яснота. когато в някакъв момент се започнат преговори за отделяне от федерацията. Но в Канада като цяло идеята за отделяне на Квебек не се поддържа с огромен ентусиазъм. Не бихме казали, че сме на нивото на криза, примерно такава, каквато изпитахме в края на 90-те. И накрая, така, не давам изчерпателни разговори, но поне така е, маркирам е, мненията, за да дам възможности на колегите Как да се изгражда доверие в публичните институции? Ми първо, като даваме пример с стандарти за ангажираност и е, неподкупност, служба на обществото по начин, е, по която показвате, че вие сте е, така пример за тази институция и придавате съответната репутация. Тоест, придържате се към основните ценности на институцията. Как да се върнем към основните е, въпроси? Вероятно, трябва просто да се работи за насаждане на основните ценности на Съюза. А кои са основните структури, какво като структура оформя основната архитектура на Съюза, което трябва да бъде запазено и подсилено. Без да се осложняват нещата прекалено, би следвало да се изпращат този тип ясни послания. Изграждането на доверие, както казах, е свързано с това да няма скандали, да няма корупция, както и в институцията, така и е, сред хората. Но също така и да, да се е, пазим от цинизъм, от мисълта, че това няма да се промени, че си губим времето. Това е един цинизъм, който е много деструктивен за институцията. И за това трябва да залягаме на факта, че структурите, които се изграждат именно за да се преодолеят подобни конфликти, ние е, помниме какво се случва в миналото, диалога винаги е по-добър, ако, ако си управляваме трудностите, поне дори да не успяваме да ги решим и не, не прибягваме към сила. Äh, Благодаря. Ще продължа на немски язик, ако е възможно. Ще следвам примера на господин Лайнен. Благодаря много за зададените въпроси. Редица значими аспекти бяха разгледани и интересни въпроси зададени. И така, колко легитимна е системата за взимане решение на европейско ниво? Много е трудно да ви дам отговор – е просто с е, някакъв е, количествен измерител. От научна гледна точка може да се зададе въпроса как се измерва легитимността. По три начина, в три измерения. И това е въпрос свързан с законността на първо място. урежда се в Конституцията, трябва да се спазва вторият аспект, на който бих се спрял с регламентите и законодателството. Тоест през призмата на законодателството, това, това е доста формалистичен подход. И на трето място философския подход, именно създаването на ценности, укрепването им и ако те са легитимни, хората ги припознават, ги използват. Също така и социологична перспектива има до каква степен всъщност гражданите приемат за легитимна политическата система и я приемат като такава. Ако разгледаме европейската гледна точка, най-напред бих казал, че наистина тук е една от силните страни на Европейския съюз. Напълно изпълнена е, както казахте вие, госпожо председател. Доста ниско е вяра, нивото на вяра в а, легитимността на европейската политика, но пък има много голямо доверие в европейските институции от друга страна. Дори повече отколкото е, е доверието в националните институции. И това е показател – който сочи, че що се отнася до законността, решенията и процеса на взимане на решение на общностно ниво са високо ценени. Европейският парламент се стреми към прозрачност и Европейският съюз също. А когато става въпрос за е, законодателство, творчество, закони, има ценности, по които има а, единогласие, съгласие и а, човешките права, правата на европейските граждани се признават. Това определено е позитивно. Що се отнася до социалното законодателство, има критични аспекти, които следва да бъдат разгледани. Договорите клонят към либерализиране и дерегламентиране. Това са критики, които се чуват и това е един фактор, който може да обясни защо легитимността на процеса на взимане на решение на общностно ниво е по-ниска. На следващ момент искам да се спра на приемането от гражданите – и в своето експозе аз изложих аргумента, че националните политически системи често се възприемат като а, даденост. А Европейския съюз е нов конструкт и хората продължават да задават въпроси за него. Има известно ниво на любознателност – към Европейския съюз. Що се отнася до демокрациите, които се измерват по стандарти, които не непременно винаги е, се е, изпълняват на национално ниво и съответно се отправят критики към Европейския съюз. Що се отнася до националните държави, подобни е, процеси биха били счетени за нормални. Несъмнено това е така и дискусията, която се води за инициативата на Европейския парламент за правото на инициатива, например. Но ако разгледаме повечето от държавите, например Германия, по-голямата част от законодателната инициатива, 80%, проистича от правителството. И това е централен въпрос, който се, който се разисква на общностно ниво, пък не се разисква на национално ниво. И това, разбира се, когато говорим за национализъм, методологически национализъм, не непременно в държавите членки се възприема подобен подход и те не непременно се измерват със същия аршин. Много аспекти се приемат без да се задават въпроси. Продължавам нататък. Wie kann eine Identität äh, е, и сега, как гражданите и тяхната идентичност по-скоро може да бъде създадена, ако не се основава на националната идентичност? Това е въпрос, който можем да си зададем. Как създаваме приемане на Европейския съюз като институция? Не винаги е, трябва да се обосновава той но що се отнася до националната държава, която се приема като реалност от друга страна, и дискусията може да се води в европейската политическа система. И този конституционален патриотизъм, е, естествено е политическо въвличане на гражданите, взимане участие в решенията на над национално ниво, ако това се случи, то се обвързва с националната идентичност и процеса на изграждането на националната идентичност, така както се обяснява това в края на 19 век или пък началото на 20 век. Тоест, както казах и по-рано, гражданите трябва да могат да участват в процеса на взимане на решение да се чува техния глас, да има инициативи, които те да е, предлагат. И действително това е пътя, по който следва да се върви. Така че гражданите, разбира се, на Европа имат различно усещане относно тяхното участие в този процес. Това е съвсем логично. Някои се ангажират с граждански организации Други обаче не разполагат с е, много време, искат да поработят в конкретни области и теми. И инициативите на а, гражданите в Европа могат наистина да запълнят тази потребност, да имат средносрочно а, участие по конкретна тема. И това мисля, че е много важно, защото според мен ще има въздействие от него. Друга област, по-традиционна може би, и аз не бих искал преклено много да се спирам на това, но от това, което знаем, в Германия, например, радикалните сили или партии с конкретно отношение към Конституцията могат да участват като социални работници, независимо от тяхната политическа ориентация. Те могат да въвличат граждани в своята дейност и мисля, че има много традиционни политически организации, които работят в духа на демократически консенсус, но пък те са пренебрегнати. Например, отново Германия до Втората световна война по-голямата част от големите партии организират спортни събития, работят по отношение на образованието, свободното време и проче. След Втората световна война тези политически партии се поляризираха Втората препоръка, която бих искал да направя е, че би трябвало да има по-широко предлагане на гражданското общество за участие. Политическите партии работят с гражданите, но пък трябва да има инициативи на гражданите. Европейски инициативи, а пък асоциации, организации, които имат свои собствени цели, също могат да предприемат стъпки и по този начин участието, което се предлага на гражданите, може би ще съответства на техните очаквания. Що се отнася до прозрачността? Европейският съюз в много държави, между другото, този подход е вече на доста напреднал етап от развитието, е, много стандарти вече са е, изявени и има отклик. И що се отнася до политическото участие, има е, какво да се желае и може да се постигне по отношение на политическото участие. Може би можем да помислим за нови форми на участие на гражданите форуми, срещи, най-различни области, които все още са на етап а, експеримент но си струва според мен да се събере съществуващия опит в тази област и по този начин, струва ми се, ще можем да увеличим участието с нови формати, нови инициативи, е, например, е, срещи с различни заинтересовани страни и прочее, но е, учените стигат до заключение много ясно, че когато става въпрос за малък кръг граждани, може би високо образовани хора, които участват в подобни инструменти, представляват едната страна на процеса, други, които не участват в е, изборите – като че ли има по-малка вероятност да участват в различни подобни инициативи. И третия компонент, който е много важен за е, укрепване на демократичното представителство, да има аргументация и политическите партии следва да говорят за европеизация, не просто да бъдат е, членове на Европейски парламент, да работят на национално, регионално ниво, национално и регионално. Избраните представители също биха могли от своя страна да лансират европейската политика. И така гражданите може би ще бъдат в е, по-тесен контакт с европейските политики ако е трудно на националните политици да признаят кое следва да бъде уредено от тях, кое е на общностно ниво. След е, което във връзка с пропуските е, и очакванията на гражданите. Третия проблем е с разминаване между очаквания на гражданите и това, което получават. Според мен това е класически пример за конфликт между европейското ниво, там е, този елит, който е, е, има правомощие за вземане решение и европейското гражданство. На европейско равнище може да се блокира вземането на решение, понеже държави членки, например, поставят е, или блокират е, системата от Дъблин и цялата система за интеграция на Европейския съюз. Е, това ни води и, и, и това се използва като аргумент да се критикува Европа. От една страна се е, прехвърлят е, тежестта за вземане решение върху в центъра, от друга страна се критикува Европа за е, това, че прави или едно или друго. Това е именно разминаването между източника на отговорност за решение в европейската политика и разговора за легитимността. И още нещо – явно вие сте ме разбрали така, че аз поставям ударението върху легитимност на национално равнище. Това беше сега моето лично, това беше мнението на, на Федералния конституционен съд. Аз мисля по различен начин. Аз не съм абсолютно съгласен. Да, ще приключа до тук. След 4 минути ще загубим преводачите си, но пък можете да говорите на английски язик. Да, е, I have a few questions. Uh... Няколко въпроса имам. Може би мога да се изкажа и като гражданин, защото наистина е много е интересна тази перспектива, когато говорим за законност и легитимност – когато става дума, например, за миграционна криза и законността и легитимността на Европейския съюз и неговите стъпки, това също е открит дебат. Така че във всеки случай не, стана, не става дума за това точно конкретно и не ме поканихте за това да говоря, но що се отнася до политическо ниво и Европейския съюз, имам предвид и референдума за Брексит, по-лесно може по този начин да се артикулира негативната страна на Европейския съюз и е трудно да се артикулира положителната страна на Европейския съюз, но това е един коментар, който правя като граждан членка. Що се отнася до различията, какво можем да извършим по отношение на практиката на съда и да разчитаме на Националния съд, който а, реферира а, с отделни а, дела към Европейския съд, за да получи различна интерпретация директивите също могат да бъдат изменени. Не мисля, че всеки път, когато съда излезе с решение, е, трябва веднага непременно да се втурнем да променяме законодателството обаче. И аз всъщност не съм съгласна че е, договорите са тази нова капиталистическа конспирация. Те са напълно неутрални. Да има свобода на движението, има баланс, е, предоставя се по-добра възможност за стопанска дейност – така че е, това е избор. Проблемът е, че този избор трябва да се е, направи от СЕС в някои случаи. А, например, е, не от парламент, Европейския парламент в демократичен е, контекст. Може би следва да се помисли по този въпрос. може би скоро няма да бъде наистина възможно за да водим дискусия какво точно искаме, защото прекалено много процес процеси се развива паралелно по-настоящем. Разбира се, що се отнася до а, а, коментара в връзка с Конституционния съд в Германия и съответно проявеното съмнение, но един съд никога не действа незаконно. But that doesn't mean that the court Преводачите дължат да ви уведомят, че трета седмица продължава трудовият спор за новите условия на труд, наложени едностранно. Независимо от множество отстъпки от наша страна, ръководството не направи опит да влезе във връзка с нас, за да се разреши конфликта. По тази причина, със съжаление ви уведомяваме, че прекъсваме превода в точно определеното време. Благодаря. The